Good morning, uh, dear colleagues. Good morning, everybody. Добро утро, колеги. Моля, седнете. Съемете местата си. Имаме много наситен дневен ред, така че нека започваме. Най-напред ще говорим за дейността на фронта в Средиземно море. Поканили сме господин Ариас Фернандес – временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор на Фронтекс. Той ще обрисува дейностите на Фронтекс. Той ще разкаже и каква е ситуацията на външните граници на Съюза. Благодаря за вашето посещение. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за вашата покана Искам да ви благодаря за гласуването вчера за бюджета на Frontex. Благодаря. Ние следваме вашия подход. Аз гледах вчера дебата с презентацията на госпожа Малстрам. Един въпрос остана не от... без отговор. Затова искам да отговоря как работи Frontex. Може би ще е добре за хората, които не знаят какво прави Frontex, да разберат повече за организацията. В рамките на шенгенското пространство външните граници на държавите членки стават външни граници на Съюза. Естествено, там се пораждат големи проблеми с миграцията на тези граници. Това е проблем за всички държави членки, не само за отделните държави членки. Фронтекс подкрепя държавите членки в координацията на сътрудничеството по външните граници. Е, чрез общи действия, които са базирани на солидарността и доброволното сътрудничество. Може би знаете, че Frontex не притежава своя собствена техническо, свое оборудване техническо, но то има служители на границата, гранични служители, които контролират границите а всички останали технически подкрепи се организират и дават от държавите членки. Държавите членки се координират от един център, международен център. Всяка координация се координира от този център и се ръководи от съответната държава членка. В рамките на морски операции, е, когато става дума за спасяване и търсене на хора, контролът на тази операция се поема от Националния център по спасяване. Всички операции се провеждат в съответствие на един план, който се изготвя от центъра. Той е базиран на анализ на риска. Операциите на Frontex се финансират от бюджета на Frontex и има средства, които отиват обратно към държавите членки заради тяхното участие. Мисля, че това е една много обща, общо обяснение, но трябва да продължим с презентацията. Искам да ви поканя, ползвайки тази възможност, да ви поканя във Варшава, където ще има брифинг за Frontex по-обширен. И ако естествено искате, може да посетите някой, да присъствате на някой от нашите операции. Сега ситуацията в Средиземно море и ще ви разкажа за някои от действията, които планираме за следващите месеци. На европейско равнище, е, първата част от 2014 година, в този период имаме много хора, увеличен брой хора, които са пресекли границите. През юли е, увеличението беше 2,5 в сравнение с миналата година. Държавите членки е, докладваха 161 е, хиляди нелегални пресичания на границата. В сравнение с миналите години, края на юли, може да кажем, че тенденцията се увеличава непрекъснато все повече и повече хора пресичат нелегално границите. Това се очаква и за 2014 година. До момента има повече от 44 000 нелегални пресичания, които са докладвани. До 2009 година е, нелегалните пресичания бяха сравнително малко. Е, тогава и времето беше по-добро в моретата за нелегално пресичане на границите. Имаме е, най-вече три маршрута. но Средиземноморие. Има един малък маршрут чрез, през Калабия. Там имаме около 15 000 пресичания, но най-голямото увеличение е в източното Средиземноморие чрез, през Турция и Испания. В тази област повечето мигранти влизат чрез Егейско море. Това за момента е най-обикнатия маршрут – за това се наложи укрепване на българските и гръцки граници. Повечето е, мигранти са от Афганистан и от Гърция. Те продължават е, своето пътуване на, на, напред към Западна Европа и не остават в Гърция. Имаме, както казах, и тук увеличаване на нелегалните пресичания. Основното увеличение обаче се случва в Централното Средиземноморие. На този слайд виждате каква е ситуацията. През август имаше през Калабрия много нелегални пресичания – повече от 160 хиляди нелегални пресичания. Това увеличение буди загриженост, защото а, цифрата беше през миналите години много по-ниска. Много от хората идват от Либия. Що се отнася до националността на мигрантите, в сравнение отново данните са от миналата година. Броят на сирийците е спаднал от 60 на 30 хиляди. Те идват от Либия и Турция. Когато те стигнат Италия, те, много от тях искат политическо убежище и някои от тях продължават към, Гърци, към Германия и Холандия или скандинавските страни. Това са главно а, млади мъж, мъже, които искат убежище в Холандия, Германия и Скандинавия. Те знаят, че по дъблинската процедура ще бъдат изпратени в а, държавата членка, в която на първо време са, най-напред са пристигнали, за това те се опитват да преминат нелегално. Има регистър в Италия и се оказва за много от тях, че Италия е крайната дестинация. На този слайд виждате ситуацията в Средиземноморието. Показва се областта, рисковата област на Италия. Тук виждате две рискови области Италия и Малта. И тук виждате оперативната област на Маре Ностром, Малта. И на следващия слайд тези зелени точки показват множеството от случаите, където има преминаване на граница, т.е. хората идват от Либия и е, най-наситената област е областта на Маре Ностром. Откъде идват лодките и корабите? Тук виждате къде се, откъде тръгват корабите. Повечето тръгват от Либия. Това са зелените точки. И са били прихванати или спасени в областта на оперативната област на Маре Ностром. Това е накъсаната линия на картата. Някои от корабите тръгват от Египет. Е, те са представени с точки в розово и тези кораби пътуват много дълго време и тяхната цел е, е Сисилия. Понякога корабите се насочват към Гърция или Турция. Това са оранжевите точки. Както казах вече, има увеличение от, на миграция на, от всички традиционни страни, откъдето има мигранти, най-вече Либия. Там Увеличението е от 73% на 86%. Мигрантите от Либия са главно от Еритрея 27% и сирийци 14%. Когато става дума за Египет, повечето хора са от Сирия, половината, и египтяните са 24%. Хората, които пристигат в Турция, са главно от Сирия и от Афганистан. И така, Либия, от Либия идват най-много мигранти. Най-вече те са с еритрейска, сирийска или африканска националност. На второ място са Сирия и Либия като страни на миграция. По отношение на броя, трябва да кажа и следното. Най-напред, маршрутите, е, които водят от Либия, те са много по-кратки, отколкото е, бяха преди да се задейства операцията Маре Ностром. В рамките на тази операция много хора бяха спасени. Е, оказва се помощ, като се дава вода и храна на мигрантите. Ако това не се случи, рисковете за мигрантите се увеличават, корабите е, предлагат лоши условия за пътуване. Много често мигрантите се опитват да използват е, Тихото море, благоприятните ветрове и в такива дни има около 50 кораба, които се насочват към италианския бряг, към италианския бряг и тогава спасителните операции са много трудни. Хората от Либия са главно с тунийска националност. Тунисийски кораби тръгват от Тунис и когато са в либийски води, поемат мигранти от рибарски лодки. Тук на този слайд виждате една 15-метрова дървена рибарска лодка с 150 хора на борт. На следващия слайд, слайд виждате как тунезийски кораб спасява мигранти. Според някои източници, рибарите продават тези лодки, своите рибарски лодки, на цена между 15 до 20 хиляди долара за цел именно миграция. Сега, нека се спра на дейностите в Средиземноморието и на нашите планове за бъдеще. Фронтекс в момента координира операции в Италия, Хермес в Южна Сицилия и Алинея в Калабрия. Това го виждате на този слайд. Около 20, и, т.е. точно 22 държави членки участват в тези операции. Тези операции ще приключат през септември. Като вземем предвид, че миграционните потоци продължават да са високи, може тези операции да се продължат до края на ноември, т.е. с още два месеца, като постепенно се увеличат и ресурсите. Възможно е да се да се насочат средства към Хермес, около 1,3 милиона евро. След това бюджета на Хермес няма да може да подкрепи никакви операции. За момента нямаме е, потвърждение от италианските власти за бъдещето на Марен Остром. дали тази програма ще престане да, да действа и кога. Но ако това се случи, ние планираме нова съвместна операция. Трайтон ще бъде, Тритон ще бъде името. Утре ще се състои заседание в Рим, където ще се обсъди тази евентуална операция. Когато имаме подробностите, ще информираме държавните членки и ще уведомим и комисията и ще попитаме дали може да се финансира тази операция. Тритон няма да замести Маре Ностром, няма нито мандат, нито ресурси за това. Оперативната област ще покрие областите на Хермес и Анеас така че може горе-долу да си представите къде ще се случва тази операция. На какво пространство. Тези операции ще се приближат повече към европейските брегове. Надяваме се да имаме повече е, средства. Планираме около 3 милиона евро на месец. Т.е. това са повече пари, отколкото до момента. И така, Тритон, започването на Тритон ще зависи от два фактора. Най-напред възможността за финансиране, финансиране от комисията на Frontex. Е, разбираме, че има възможност за такова финансиране. И на второ място готовността на държавите членки да участват в тази операции да предоставят човешки ресурси за нея. Благодаря, благодаря господин Фернандес. Уважаеми колеги, имаме доста колеги, които искат да, да се изкажат. Затова в момента приключвам с желанията за изказване. Добре. 3 4-5 колега, колеги още искат да се изкажат, добре, те ще имат възможност, но да знаете, моля, ограничете се в минута и половина. В противен случай няма да ни стигне времето. И така ще чуете имената на колегите, които ще се изкажат. Викстрюм, мисис Келър, мисис Гуйом, мистер Лопез Агиар, мистер Киркос, uh, Mrs. Renaud Dallon, Mrs. Vergia, Mr. Hala Aho, uh, Mrs. Kienge, and Mrs. Gomez. Uh, and Mrs. Uh, I don't uh, see your name, Spinelli. Mrs. Spinelli. And then I close now the list. С това приключваме записването. Още един. Което означава по минута на изказване. Още две имена, три имена всъщност. Значи по минута на изказване. Започваме сега, за да не губим време, госпожа Зипе. Yeah, Благодаря, госпожо председател. Аз ще се опитам да спазя регламента от една минута. Благодаря ви много за това, че показахте съвсем ясно кои са правомощията и компетенциите на Фронтекс и къде всъщност е, са правомощията на държавите членки. И веднага моя въпрос в тази връзка. Искането на парламента да се спазват е, правата, основните права от Фронтекс, е, как е, протича координацията с държавите членки и колко интензивно сътрудниците на Фронтекс могат да наложат собствените си представи, ако държавите членки не действат в този дух. Второ, вие споменахте увеличаващия се брой на бежанците и увеличаващ се брой на нелегално преминаване на границата. При нелегалното преминаване на границата има ли е, някакъв акцент при страните по происход и как е, протича сътрудничеството и събирането на доказателства, че става дума за незаконни мигранти, а не за бежанци? И още нещо. Ако броят на бежанците се увеличава, за мен възниква въпросът дали се увеличава готовността на държавите членки да инвестират повече материал, повече повече персонал и повече средства в тези допълнителни задачи. Аз до сега не чух нищо в този дух. Мисля, че това е важен момент. И още нещо. Вчера ставаше дума за тази нова програма Frontex Plus, която вероятно има друго име. То също беше казано. За мен не е ясно как се прави ясно разграничаване между инициативите на италианското правителство от една страна и Фронтекс и другите държави членки от друга страна и какъв точно ще бъде приносът на Фронтекс. Много ви моля да кажете нещо по тези въпроси. Госпожа Холмар. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, първо искам да кажа, че имам три въпроса. Първият въпрос е свързан с... Э, Първият въпрос е свързан с това колко е голяма готовността за сътрудничество на засегнатите държави, като Гърция и Италия с Фронтекс. Э, тук э, има ли достатъчно откритост или по-скоро установявате, че има известни резерви и известна информация просто не достига до вас? И второ, какви е, познания, каква информация имате за това, какви финансови средства се отделят за операциите на Фронтекс от страна на особено засегнати държави или изобщо е, не се поставят такива искания. Бихте ли пояснили причините, обстоятелствата в тази връзка? И още нещо. Искам да чуя дали имате общ поглед върху регистрацията на бежанците. Процедурите на приемане имам предвид, как се регистрират те, кога се състои първото интервю с тях. Имате ли пълен преглед на тази информация или, е, ако мога така да се изразя, сътрудничеството с Frontex не се цени особено по каквито и да било причини? И още един последен въпрос в тази връзка. Частите, които действат в Средиземно море, проявяват ли готовност за съвместно обучение с Frontex за работа с бежанци или няма толкова голяма готовност от тяхна страна? Госпожа Викстра. Благодаря, госпожа председател. Добър ден. Беше много интересно да изслушам информацията за операциите и за случващото се в момента. Както всички знаем, Frontex се обсъжда непрекъснато в парламента. Предица пъти сме били свидетели на промяна в регламента. Frontex го обсъждаме години наред. Сега искам да разбера кога оперативният план за Frontex Plus ще е достъпен и за нас, евродепутатите, за да можем да се запознаем с защитните мерки, които трябва да се предвидят, що се отнася до основните права. Това е много важен въпрос. Също вие сега не запознахте с новата операция Тритон. Каква ще е ползата от промяната в името? Има ли промяна в съдържанието на оперативния план каква ще е разликата между новата операция Тритон и, да речем, двете предишни операции Еней и Хермес и Фронтекс Плюс. Знаем, че евентуалният успех на тези операции зависи от желанието на държавите членки да дадат своя принос. Може ли да ни кажете конкретно каква помощ вече сте получили от държавите членки, какво са ви обещали? Да ни представите тяхната готовност или липса на готовност да се включват и допринасят за операциите на Frontex. Благодаря ви, госпожа Викстюм, госпожа Кела. Благодаря ви за интересното експозе. По-интересно би било да ни дадете и слайдовете на комисията. Много се интересувам от операция Тритон, за която споменахте, особено акцента на операцията, тъй като той ще е върху спасяването, т.е. хуманитарен аспект или опазването на границите. Ако това ще е операция по спасяване, как фронтът ще извърши тази услуга, тъй като вие се занимавате с охрана на границите, което не е хуманитарна мисия. Така ще се впишат двете неща. Относно 3 милиона месечно, как, от кое бюджетно перо очаквате да дойде тази сума и какви обещания са ви дали вече държавите членки за вноските? Какви вноски очаквате от тях? По линия на човешки ресурси или оборудване, кораби, хеликоптери, самолети, какво точно. Е. И разбира се, няма да се реши проблема с хората, които рискуват живота си, когато пресичат Средиземно море. Мисля, че в това отношение се нуждаем и от политически отговор. Положението може да се реши само, ако най-накрая разкрием правна възможност беженците да идват в Европейския съюз защото ако имаме една система за обежище, която не дава достъп до същата система, просто нещата няма да се получат. Въпросът не е само да се изпращат повече гранични полицаи, а да се даде правна възможност на всички лица, които нямат друг избор в момента, освен да рискуват живота си като нелегални мигранти. И един друг въпрос. Насоките на Frontex, регламента за морско наблюдение, който скоро бе приключен тук в парламента. Може ли да ни обясните до каква степен се прилага вече, тъй като той е неразривно свързан с вашата задача? Благодаря, госпожа Гийом. Благодаря за презентацията, която направихте. Толкова бързо представихте много данни за Frontex. Това е новост в нашата комисия. И е, тук е, се вижда е, противоречието между. Е, въпросите свързани с спасяването и въпросите свързани с дейността на агенцията. И когато има подобни операции, това всъщност означава, че има много по-голям трафик, много по-голям дейност на а, тези, които незаконно прекарват емигранти. И а, два въпроса имам в тази връзка. Дали а, операцията Тритон, за която вие говорихте, ще замени Маре Нострум и ще покрие Ермес и Алес и дали това ще покаже първичната роля на Фронтекс да наблюдава границите? И втория въпрос, какво мислите за предложението на френския министр да се координират европейските действия в Средиземномори? заглавието. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да благодаря за експозето на представителя на Frontex. Въпросите ми са свързани с нивото на объркване, смут или недоразумение, на което сме свидетели, що се отнася до продължението на операция Маре Остров и потенциала на Frontex+. Всъщност и вчера го видяхме по време на експозиция на комисар Малстрюм. Много от нас бяха заблудени от декларациите на представители на италианското правителство, които твърдяха, че Frontex Plus ще бъде заместител. Не само ще продължи, но ще замести Маре Ностром. Останахме с впечатлението, че не сме разбрали правилно. Какво, какво ще се случи? Тези мафиотски организации, които експлуатират хората с цел да стъпят на европейска външна граница, са запознати с тези операции. Те са намалили горивото, и са повишили очакванията към операциите за спасяване по море. Какви са средствата ви за набиране на информация за обхвата, характера или мащабите на операциите на Frontex в Средиземно море. Как така тези хора, тези организации знаят повече, отколкото нас в Европарламента? Благодаря, господин Киркос. Благодаря за това, което беше казано до сега, искам още веднъж да повторя, че искаме да направим точна проверка къде се използва средствата на Фронтекс. Опитът на Гърция показва, че без Фронтекс резултатите са много отрицателни и дори с помощта на Фронтекс ние поискахме е, укрепване на средствата, така че е, мога да кажа, че е, трябва да се увеличат средствата, трябва да се помисли и за приноса на държавите членки. Как изглеждат нещата с държавите членки, които трябва да се справят с първия наплив от е, мигранти и как изглеждат нещата с тритон в рамките на тази дейност. Госпожа Реводолов. по отношение на италианската операция Мара Ностром около 100 милиона бяха спасени, но има 2000 души, които намериха смъртта си в Средиземно море на път към Европейския съюз. Предвид тези трагични събития в южната част на Средиземноморието не трябва да се действа самостоятелно, трябва да се знае, че Европейския съюз трябва да намери конкретни общи решения, за да се спре тази стратегия. Европейската комисия скоро посочи, че Frontex Plus трябва да започне, за да се допълни операцията Бара Ностром. Франция каза, че ще участва в този процес, но контурите на тази програма, средствата в момента са твърде неясни. Дали става дума за основна цел – когато става дума за мигрантите и какво ще се случи, когато спасителните мисии са изпълнени. Това всъщност означава, че Успехът ще се дължи най-вече на по-широко участие. Това беше казано тази сутрин и аз искам да попитам как държавите членки се отнасят към това предложение. Това е въпрос, който си задаваме всички. Госпожа Вържия. Благодаря, госпожо председател. Аз също ще проявя много голям интерес по отношение на всички документи, които ни бяха представени. Има много цифри в тези документи. Аз мисля, че е добре да имаме цифри, които до сега не са изпратени от Frontex. Казано с други думи, нашата загриженост е свързана с спазването на правата на човека и международните задължения. В началото на мандата гласувахме текст в тази връзка. Знаем, че Маре Ностром започва след драмата в Лампедуза. Това беше през октомври миналата година и аз очаквам да говорим за спасените животи. Разбира се, не отричам факта, че има цифри, които показват по-добро развитие Искам преди всичко да знам какво става с тези хора, когато са вече задържани. Ние знаем, а и вие казахте, че по-голямата част от тези хора идват от Сирия и Еритрея и повечето от тях искат обежище. Не знаем обаче какви са реалните цифри в тази връзка. А, що се отнася до френската преса и нейните съобщения, там се посочва, че декларациите на Фронтекс са свързани с голяма степен манипулация. Има около 43%. Това се посочват като данни и всъщност трябва да се посочват данни, които могат да се сравняват и е, има много е, голямо развитие в тази връзка, което се свързва с международното положение и положението в е, Близкия изток. Така че агенцията трябва да бъде много внимателна, когато публикува текстове в тази връзка, гледайки как се развиват цифровите данни всяка година някъде е, нещата се движат около 100 000 души. Госпожо председател, много бързо ще приключа. Италианското правителство обяви Маре Ностром. Е, ние всички знаем, че текстовете, европейските текстове са блокирани от редица държави и членки и е, аз е, не мога да понеса, когато става дума за спасение на човешки живот, да не се предвидят необходимите средства. Господин Лахо. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Фернандес, за експозето. Смятате ли, че увеличаването на операциите по издирване и спасяване в Средиземно море са насърчили все повече и повече лица да се опитат да пресекат морето, т.е. са се увеличили броя на трагичните случаи в морето. И аз като останалите искам да разбера дали операциите на Frontex, свързани с охрана на границите, т.е. предотвратяване на незаконна миграция или са просто морски операции по спасяване. Благодаря. Благодаря госпожа Киенга. Благодаря, госпожо председател. И аз имам два въпроса. До момента много се каза за техническите подробности, но не виждам някакво мащабно политическо послание за политиката по миграция и убежище. До момента Маре Ностром се от, отличава, що се отнася до промяната в подхода. към операции по издирване и спасяване. Т.е. тук има едно, е, една съществена промяна. В този контекст е и моя въпрос. Frontex, Frontex плюс или Тритон, няма значение какво ще е името, ще промени ли своите цели? От охрана на границите към поставяне в основата на всичко човешкия елемент. И защо Италия сама трябва да решава съдбата на много хора вместо Европейския съюз като цяло. И на последно място, как ще участват е, организациите, които работят в сферата на човешките права. Благодаря госпожа Гомес. И аз смятам, че това трябва да е европейско начинание, а не просто начинание, което касае страните на фронтовата линия. Искам да разбера какви са средствата, финансови, човешки, даже и правомощието, от които се нуждаете, за да може с Frontex Plus да постигнете зададените цели, включително и хуманитарните аспекти и правата на човека, защото става въпрос за спасяването на човешки животи. И след това в Либия има една гранична мисия на Европейския съюз, която все още тече какво е било участието на Frontex в тази мисия на Европейския съюз, защото няма съмнение, че потока от Либия ще продължи с сриването на държавата и не само сирийци, нигерийци, язиди и така нататък е, идват вече, идват много ли заради краха на либийската държава. Либийците ще идват на нашия бряг. Благодаря, госпожа Спинели. Ho sentito in questi giorni e... Благодаря. Напоследък, а и днес включително, както чухме от господин Фернандес, на Маре Нострем се гледа за, като на един голям успех, защото са спасени хиляди мигранти. Сега знаем, че Маре Ностром няма да бъде заменена от Frontex или Frontex Plus, нито от Тритон или Еней. Т.е. няма да има операция по издирване и спасяване което на практика за мен означава, че Италия остава сама. И на второ място, няма да има Марен Ностром и хората ще умрат в Средиземно море. Господин Фернандес, давате ли си сметка за тези факти? Има два члена в договора и в основната харта за правата на човека, които са нарушени. Член 80, който изисква солидарност, и разпределение на отговорности сред държавите членки, включително и финансовата отговорност при необходимост и в хартата за основните права има един член, с който се забранява връщането на мигранти в морето. Благодаря, госпожо председател. Ще маркирам няколко въпроса, Какви ще са правомощите на Frontex Plus? Как ще се разгърне операция Тритон? Какво ще стане, ако не се продължи операция Маре Остром, както каза министъра през седмицата? Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да попитам каква ще е връзката между различните програми Frontex Plus, Frontex, Mare Nostrum, Triton. За съжаление, това, което предлагате на, на местните хора, се счита от тях, че просто ги изоставяте. Аз съм от Сицилия. Ежедневно сме изложени на този проблем. Много мисии се предвиждат, но никой не разбира какво точно се случва на практика. Втория въпрос. Frontex Plus може ли да действа в международно море или само в, на, тери, в териториални води? Тези 83 милиона евро в бюджета на Frontex много от тях ще отират за администриране. Не е ли по-добре според вас да се пренасочат някои средствата от управление администрация към оперативни дейности? И не е ли по-добре Фронтекс да се премести от Варшава в Сицилия, като си има предвид, че все пак става въпрос за Средиземно море? Благодаря, госпожо председател. Имам следния въпрос ако 3 е, тон премести границите и ги доближи до европейските региони, как е, това ще се отрази върху бежанците. Ще получат ли те указания, че трябва да разполагат с повече бензин и повече провизии или пък ще се намали техния брой? Втория въпрос е какво ще стане с корабите, е, след като хората бъдат спасени. Тези кораби ще бъдат ли пуснати да се приберат обратно или ще бъдат иззети? Има ли планове как ще се действа в е, бъдеще? И последният ми въпрос е следния. Вие споменахте, че е, много от граждани на трети страни решават да подадат молба за обежище, а какъв статут ще имат лицата, които не са подали молба за убежище, но се намират в Сицилия на италианска територия. Благодаря. Thank you. Thank you for all colleagues. You were... Благодаря на всички колеги. Бяхте много ефективни. А сега давам думата на господин Фернандес. Надявам се, че ще можете да отговорите на възможно най-голям брой въпроси. Благодаря, ще се опитам да отговоря на всички въпроси. Извинявайте, ако пропусна някой. Ще се опитам да внеса малко повече яснота по операциите. Фронтекс никога не е давал името си на някоя операция. Фронтекс Плюс е напълно, напълно заблуждава гражданите, а и вас самите, както видях по време на презентацията днес и вчера по време на презентацията на комисаря Малстрюм. Така или иначе, разликата между Марен Остром и Тритон се корени в характера на двете операции. Марен Остром – операция по издирване и спасяване, а Тритон ще е с основен акцент контрол на границите, управление на границите. Макар, че разбира се, спасяването на човешки живот е абсолютен приоритет и много често операциите по граничен контрол, които се координират от агенцията, се превръщат в операции по издирване и спасяване. Така стоят нещата на практика. Така както казах, Операцията ще е по-близо до европейския бряг, ще обхваща сегашните зони на действие по Еней и Хермес. Заради типа активи, с които разполагат граничните полицаи, плавателните съдове, с които гранични полиция разполага в Европа, не са в състояние да превозват толкова много мигранти, които обикновено се намират в такива малки лодки. 300 мигранти могат да бъдат е, превозени с военен кораб, а не с граничен патрулиращ кораб. Що се отнася до основните права и тяхното спазване, изпазването на новия регламент, за морските операции, съгласувани от Frontex. Това е гарантирано в оперативния план. Контрола върху спазването на основните права и задълженията в новия регламент е задача за служителя по правата на човека, който работи във Frontex това е независим служител, който не е на подчинение към мен или на изпълнителния директор. Той отговаря само пред управителния съвет на Фронтекс. Това е лицето, което отговаря за спазването на правата на човека, кога... включително и когато се подготвя оперативния план за нашата дейност. Много от вас не успяха да видят слайдовете. Те ще бъдат раздадени на хартия. Така ще получите информация за броя на страните на происход и статистиката. Сега няма да повтарям отново бройката страни на происход. Относно разграничението между незаконни мигранти и беженци, Единственият подход, който ни дава 100% гаранция е незабавен, пълен системен скрининг незабавно след пристигането на мигранти на европейска територия. Това е начина да се идентифицират тези, които се нуждаят от международна закрила и тези, които по принцип нямат право на подобна закрила. Така или иначе, това е задача на националните органи. Фронтекс тук не играе никаква роля. Фронтекс помага само на националните органи да идентифицират подобни мигранти. Но веднъж, когато някой кандидатства за обежище или бъде идентифициран като лице за международна закрила, той вече е в ръцете на, международ... на съответните компетентни национални органи, които да обработят неговото заявление. Което означава, че ние нямаме информация за броя на заявленията за убежище и лицата, които получават статут на бежанци, след като са подали заявление за убежище. Относно финансовите ресурси и вноската на държавата членка. Държавите членки, които се на фронтовата линия, вноската в бюджета на Frontex е чрез европейския бюджет. За европейския бюджет всички държави членки дават съответната вноска според правилата в Европейския съюз – което означава, че няма е, отражение факта дали една страна е изложена на по-голям миграционен натиск или не. Вноската, която плащате, е една и съща и се определя по други правила. Все още не знаем колко държави членки ще искат да участват в операция Тритон. Както вече казах, след като бъдат съгласувани подробностите с италианските власти, най-вероятно идната седмица ще отправим покана към държавите членки за участие. Тогава ще разберем колко държави членки ще участват и до каква степен. Но, като се има предвид активното участие в двете текущи операции, приемам за даденост, че ще получим достатъчно моби за участие. Както вече казах, при операция Хермес 16 държави членки участват, в съвместна операция ЕНЕЙ 18 държавите членки, които някои от вас споменаха Гърция, Испания и Италия, участват във всички тези операции. В операциите участват и Италия, Испания и Гърция. Италия, разбира се, че участва тя и домакин. Италия участва в операции, които се провеждат и в Гърция, и в Испания. Може би е хубаво да повторя още веднъж. Макар, че спасяването на човешки живот е абсолютен приоритет, операциите съгласувани от Frontex имат за основен акцент управлението на границите и подпомагане на операциите по издирване спасяване, които са под егидата на националните компетентни органи. Как трафикантите получават информация за операциите и как така те злоупотребяват с близостта на Марен Остром до Либийския бряг. Тези трафиканти са престъпници – те са част от престъпни мрежи и разполагат със средства за набиране на тази информация. От друга страна, Маре Острум и място на нейното провеждане <clears throat> бе до голяма степен в медиите. Така че имаше широк отзвук в медиите и трафикантите са набрали информация без проблем. Както казах, броя на мигрантите бележи сериозно увеличение с е, стартирането на Марен Остром. Не мисля ще да казвам, че Марен Остром е причината всичко това, но трафикантите определено се възползвали от тази операция, която е близо до Липийския бряг за да изкарат повече хора в морето с презумцията, че те ще бъдат спасени там, а и, така и реализират и економии, защото слагат по-малко гориво и храна на кораба, по-малко вода, което също време пък увеличава и риска, на който са изложени мигрантите. Uh, burden sharing, I'm afraid that I cannot give answers to this. Uh, сега, дали мигрантите, когато отидат в Италия, когато стигнат до Италия или до друга държава членка, се трансферират, биват препращани до друга държава членка, аз не зная, аз не мога да а, коментирам този въпрос. Не зная какво се случва с мигрантите, когато бъдат спасени. Ние просто не играем никаква роля в, този, в тези процедури. по отношение на Либия. Както знаете много добре, е ситуацията в Либия се влушава непрекъснато, така че няма граничен контрол. Мисията за укрепване на границите в Либия – се насочва отново обратно към Италия и Малта. Ситуацията в Триполи е много несигурна. Ето защо те се върнаха хората. Се върнаха, мисията се пренасочи. Тази мисия не функционира особено добре. И тук не може много добре да управляваме миграционните потоци. По отношение на парите – 83 милиона и частта, която отива за администрация. А, ние плащаме офисите, компютрите, заплатите и хората, които подготвят операциите. Това са административни пари, те са необходими. Без тях няма да може да провеждаме тренинг, да провеждаме самите операции. Така че по някакъв начин не бива да се подвеждате от негативната конотация, която носи със себе си понятието административни разходи. Както казах и преди, не мога да отговоря на въпроса какво се случва с бежанците, не зная и какво става с хората, на които им е отказан статут на беженец. Държавите членки имат различна нормативна уредба. Е, някои е, хора получават временен статус на пребиваване, но това е различно от държава до държава. Председателката благодаря. Благодаря ви за вашето присъствие, господин Фернандес. А сега трябва да преминем веднага към следващата точка от дневния ред, тъй като сме закъснели с 15 минути. Работна група по въпросите на Средиземноморието на 22 юли говорихме по този въпрос, говорихме за приложението на съобщението на комисията, говорихме за работната група. Имаше много въпроси от нашите колеги. Комисията не успя да им отговори тогава. Сега сред нас е господин Рюте, генерален директор, главна дирекция вътрешни работи от Европейската комисия. Той се съгласи отново да говорим по този въпрос. Благодаря ви за вашето присъствие. И след като се подготвите, веднага ще ви дам думата. Имаше въпроси за интегра, интегрираните решения, за нелегалната миграция, за отговорите на всички тези въпроси. С интерес очакваме вашето изложение. Благодаря, госпожо председател. Добро утро на всички. Уважаеми депутати, за мен е удоволствие да говоря днес пред вас. Когато обещах да дойда и да отговоря на вашите въпроси, когато обсъждахме доклада за работната група, вие вероятно не сте знаели, че ще имате среща с госпожа Малмстрюм и господин Хилариас. Вероятно, много от въпросите ви вече са получили отговор, а на някои въпроси може би няма да знам отговора, така или иначе, но във всички случаи нашия диалог ще продължи през следващите години. Мисля, че стана ясно. Често беше подчертавано, че през лятото ситуацията с бежанците в света по принцип драматич... драматично се промени. Ако погледнем какво се случва в Украина, какво се случва в Сирия с Ислямската държава, в Ирак, ако погледнем какво става в Израел, Палестина и Либия, като погледнем и доклада на работната група, който е работен, който бе работен документ, изработен през май. То може да кажем, че този доклад е вече доста остарял. Един от е, въпросите, едно от нещата, които научих за времето, през което бях е, генерален директор, това са само 3 месеца, а, научих, че няма магични решения, магически решения на проблемите. а може би следващият комисар за ресора ще трябва да преосмисли нашия подход. Би трябвало подхода да стане по-съвместен и по-холистичен. Трябва съвместно да мислим на европейско равнище, много повече отколкото до сега. Да включим повече служби, не само комисията, освен това, би трябвало да има по-добро сътрудничество между държавите членки и Европейския съюз. Как да управляваме миграционните подход, е, потоци? Защото сигурен съм, вероятно до края на тази година ще имаме цифри, които ще са в всички случаи поне на нивото на цифрите, когато започна арабската пролет. Молбите за обежище във всички държави членки се увеличават. Ситуацията в целия свят е много драматична и променяща се. В такъв смисъл държавите членки, Европейския парламент, Европейския съюз и комисията, съветът, всички трябва да работят заедно. Това е основното, което трябва да, да осъществим през следващата година. Съвместно сътрудничество. Имаме хиляди хора в Италия, хиляди нови бежанци. Изслушах някои от въпросите ви до сега и колегата каза, че е много трудно да се дадат точни данни, точни цифри. А, така е, аз също съм много объркан, когато виждам противоречащи си или различни цифри, когато се говори за критерии, за брой беженци и така нататък. Е, трябва винаги да сме предпазливи, когато говорим с точни числа. Те са релативни. Но Фронтекс ни казва, че в края на август имахме около 110 000 новопристигащи през Средиземноморието. А миналата година тази цифра беше 18 000. Тоест отново в края на август миналата година. Имаме огромен натиск от бежанци, които преминават границата и се движат на север в Европа. Те оказват огромен натиск върху е, системите за обежище и на други държави членки. Ще ви дам някои цифри. Имахме над 22 000 молби за обежище в Италия, 75 000 в Германия, 41 000 в Швеция, 31 000 във Франция. Това отново са цифри от Евростат. И те са изчислени на базата края август. И в сигурност, със сигурност през следващите месеци тези цифри ще се увеличават. А има огромен натиск в източното Средиземноморие. имаме 18 000 задържани лица само през юли 2014 е, година. И това са е, е, цифри, които са отвоени в сравнение с миналата година. Всичко това е резултат от бурно развиващия се свят, от размирния свят, в който живеем в момента. Трябва да мислим за хуманитарна помощ, за хуманитарен отговор на всички тези проблеми. Тези цифри будят загриженост, естествено. Има и съобщение от ОНЕ за изчезнали лица през 2000 2011 година а, техния брой беше около 2000. А краят на юли този брой за този период е само а, 1500 човека, т.е. или изчезнали, или загинали в опит да пресекат границите. Колегата Фернандес се опита да обясни е, как е, хората, които прекарват е, нелегални мигранти, се опитват да използват нашата система, как те, освен това, използват лошокачествени плавателни съдове, поставяйки под риск живота на мигрантите. Ние не може да решим проблема само чрез Frontex, е, чрез операциите на Маре Ностром. Трябва ни един общ подход. Трябва да се концентрираме от една страна върху страните на происход, транзитните страни. И искам да кажа някои неща, няколко думи за това. На второ място, е, трябва ни, както казах, общ подход – Нещо, което господин Хилари, Хил Ариас спомена за Средиземноморието. И на трето място трябва да вземем предвид цялата ситуация на сътрудничество между държавите членки, така защото те да осигурят а, помощ за мигранти, които имат право на хуманитарна защита. Трябва да вземем предвид и да работим във всички тези три области. Мисля, че отбелязахме определен напредък по отношение на сътрудничеството си. Това се вижда през последните няколко години. Много неща се случват по отношение на реформи, на а, укрепване на капацитета в партньорски държави, а също така и работим и по маршрутите от Африка. Имахме през април среща на върха Европейския съюз Африка. Темите за миграцията от Източна Африка специално бяха засегнати. Има развитие на министерско равнище. Говори се за маршрутите от е, рога на Африка. Работим с Марокко и Туни, Тунис създаваме рамка за сътрудничество с тези страни. Особено залагаме на партньорството с Марокко. От началото имахме малко проблеми, но след известни дискусии тези проблеми бяха отстранени. Предвиждаме подобно сътрудничество с Йордания и се надяваме с Египет да започнем също такъв диалог. Господин Хил Ариас каза, че Либия остава все още най-голямото предизвикателство. 92% това са цифри от Frontex, е, идват от Либия и минават през Средиземноморието. За момента нямаме готови решения по отношение на това как как да започнем диалог с Либия. Сега за програмите за защита, регионалните програми за защита, някои от тях ще продължат. Има силен елемент – за укрепване на капацитета в е, дългосрочна перспектива на транзитните страни, на страните, които са подложени на най-голям натиск – при всички наши диалози с партньорски страни и с държавите членки, чуваме следното. А вие сте европейци. Вие знаете как да се справите с миграцията. Вие трябва просто да предотвратите хората да идват в Европа. А ние всъщност носим цялата тежест на миграцията и на всички предизвикателства. Това нашите партньори не го разбират. Госпожа Малмстрюм, каза вчера. Има много хора, които са вътрешно разселени или са отишли в други страни в Северна Африка. Всъщност, ние говорим за много малък брой хора, а които идват при нас, много повече хора много повече хора страдат на други места. Трябва винаги да, да не забравяме, никога да не забравяме този факт. Сега борим се срещу контрабандата. Имаме план за действие. Явно е, ще трябва да работя с нов комисар, но подготвям работата по този план за действие. Освен това, ще работим с италианското председателство да укрепим мрежата е, на на, офи... на служителите за свръзка по убежището в е, Средиземноморието. И също така, както и вие подчертахте, трябва да помислим за защитен достъп до Европейския съюз. Този, тази точка е много важна. А, хуманитарно разрешение и преселване. Това са ключовите думи тук. Но държавите членки имат прерогатив на решение по този въпрос. Мисля, че държавите членки обаче сега вече разбират какво се случва извън Европейския съюз. И това е много важно. Важно е те да действат заедно. А, така ще сме по-ефективни, отколкото ако всяка държава членка се опитва да се справи с проблемите сама. Надявам се, че в рамките на платформата за преселване ще може ефективно да разрешим някои от проблемите. Вие знаете по-добре от мен всичките инструменти за легална миграция. Трябва да работим на тези инструменти. Трябва да надградим над това, което сме постигнали до момента. Това ще е важно и за следващия комисар. Имаме комплект от инструменти. Това е втория стълб, що се отнася до Европейската система за обежище. Това имам предвид. Имаме Дъблин, независимо дали го харесвате или не. Но това е ситуацията в момента. Трябва да оценим работата на тези инструменти, но най-напред трябва да подсигурим спешна помощ за ЕАЗО, за службата за бежанците. Трябва да укрепим центровете за приемане на бежанци и цялата тази система и системата за приемане на бежанци и на бежанци. И на следващо място имаме системата за контрол на границите. Трябва да сме много наясно с този въпрос. Това не е нещо, което ние може да загърбим. Трудно ще се справим с ресурсите, с проблемите, които имаме в момента, с, с, само с тези а, ресурси. Тази система трябва да се укрепи. Надяваме се, че това ще стане. Но това зависи от държавите членки. Те трябва да се ангажират и да отпуснат съответните материални и човешки ресурси. Но винаги в такива случаи става дума а, за отговорност на държавите членки. Защото ние ще говорим по този въпрос и през следващите месеци и години, но ние нямаме система на европейски граничен контрол. А е, и дори да имахме, въпреки това щяхме да имаме проблема с спасяването и за а, и нямаше да бъдем спасени от е, проблемите, пред които сме изправени сега. Госпожо председател, е, знае, че говорих доста дълго сега. Следващия път ще се опитам да бъда по-кратък. Председателката, благодаря. Вашето изложение беше изключително интересно за нас. За момента имаме пет колеги, които искат да се изкажат. 6 станаха. И така, госпожа Зипер. Благодаря, госпожо председател. Трябва да призная, че след това изказване, след тази презентация съм малко объркана. По принцип, естествено, когато става за бежанците, трябва да се работи на няколко фронта защото става дума за спасение на човешки животи. Трябва да се види какво може да се направи обаче и в страните по происход, за да се борим срещу причините за напускането на тези страни. Какво обаче трябва да означава това в конкретната ситуация? Какво правим с страни по происход като Сирия и Ирак? Там очевидно ние нямаме възможност да попречим милиони хора да напускат тези страни и то не е в краткосрочен план. Също и е, трябва да се изясни въпроса с е, транзитните страни. Страни като Иран и Йордания, там могат ли да останат е, сирийските бежанци и бежанците от Ирак? Аз мисля, че трябва да се постави фокуса повече върху държавите членки, а именно е, да не се допуска е, възможност за печелене на пари от кризата и да не се допускат бежанци при нас. Е, за това моят конкретен въпрос е какви средства имате вие, може би в сътрудничество с комисия, най-накрая да окажете натиск върху държавите членки, не само да преосмислят своята политика, но в актуалната ситуация да поемат действително отговорност да предоставят финансови средства и персонал за спасяване на хора и да изяснят точно кои бежанци имат право на убежище, за да може да се изпълнят хуманитарните изисквания и хората да не бъдат оставени в водата в истинския смисъл на думата или под дъжда. Госпожа Викстра. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Рюте. Трябва да кажа, че оценявам хуманитарния подход към проблема. Както казахте, светът е гори и гори близо до нас от Европейския съюз. Ето защо държавите членки трябва сега да загърбят националните си интереси и да намерят общо европейски решения, да намерят законни, безопасни маршрути към Европейския съюз за стотици хиляди лица, които са нуждаят международна закрила. Нещо, което е прието от всяка държава членка, но сега тя се опитва да избегне това свое задължение. Що се отнася до това, което каза господин Фернандес по време на своето експозе днес, в Либия положението става от лошо по-лошо. От по-лошо към катастрофално. 92% от хората в Средиземно море са либийци. При това положение какъв е статуса на мисията на Европейския съюз в мисия? Какво е сътрудничество с Либия по-настоящем? по линия на тази мисия за миграцията? Това е въпрос, на който наистина искам да получа обстоен отговор. Иначе, що се отнася до това, продължавайте с работата, продължавайте да действате в същия дух. Благодаря, госпожа Кела. Благодаря ви за представянето. Давам се сметка, че е много трудно да навлизате в подробности в, в, в тази област, само че ние работим години наред в тази област, така че заслужаваме ясни отговори. Няма нужда от общи дебати, нещо, което сме водили през изминалите 15 години. Знаем за какво става въпрос. От 15 години е така. Само, че не за това става дума. Сега, доколкото разбирам, задачата е да има конкретни мерки, доклада, който ни се представи, само един списък на нещата, които ще се случат, така или иначе, или бяха обещани, пък не се случиха. За мен това е много общо, неконкретно, не ми е ясно за какво се харчат средства. За да идва тук на срещи и да се обсъждат общи въпроси. Искам да получа по-ясни отговори. Например, клас... закласна съм с това, което се каза за проблемите в страните по происход, които няма да спрат чрез борбата срещу трафикантите. Също и страните за транзит, където също има големи проблеми с правата на човека. Не можем да кажем да задържат мигрантите, за да не е чиста съвестта. Така че от вас искам да разбера какво точно се случва с сътрудничество с трети държави. Какви пари, къде отиват? Никога не сме получавали пълна информация по този въпрос в парламента. Ако искаме да изпълняваме надзорните си правомощи, трябва да разберем какво се случва, къде отиват парите, къде отиват средствата за развитие, средства за обучение на гранични служители, парите от Генерална дирекция, вътрешни работи, които се дават на трети страни. Искам да разбера как изглежда това сътрудничество. Тук говорим за Тунис, Либия. Може ли да ни предоставите тази информация през едните дни, за да започнем реално да действаме и да вършим нещо? Имаме конкретен въпрос. 13 милиона евро за Италия по линия на тази операция в Средиземно море. Искам да разбера за какво точно са използвани тези средства. За колко пари е поискала Италия, колко пари ще бъдат отпуснати, от кое бюджетно перо? Италия поискала ли нови средства за продължаването или за подмяната на Марен Остром, Вие споменахте план за действие срещу контрабандата. Как ще се борите срещу нея? Какви са конкретните мерки? Какво ще правите по отношение на третите страни? Също и Стохолската програма. В нея вече се казва, че ще предоставяте проучвания за правния достъп. Според мен не можете да спрете едни мигранти, които имат съвсем основателни причини да бягат, като работите срещу трафикантите. Вие се нуждаете от правни възможности за достъп до системата за убежище. Според мен едно проучване не е достатъчно. Даже и то не е извършено през изминалите 5 години, а всъщност бе обещано. Така, много въпроси зададох. Надявам се, че ще получа конкретни органи, защото всички си даваме сметка за общия тон на дискусията, но това не е същината. Госпожа Гомес. Аз съм постоянен докладчик в парламента в тази комисия през следните 5 години. В Либия съм била повече от 10 пъти през следните 4 години. Предупреждавала съм, че положението ще се влушава. Държавите членки носят отговорност за това. Защото след като участват в военната операция, за да се помогнат на либийците да отхвърлят Кадафи, започват след това да си карат по-старому. Не сътрудничат, не полагат съвместни усилия. Мисията Иобан бе много късна. На този етап вече нямаше смисъл от сътрудничество. Държавите членки продаваха оръжие и всякакви неща на либийците. Но това се дължи срива в момента. А този срив ще се влуши, както казахте. Ще стане по-лошо, отколкото е в момента. До момента хората, които идват от Либия, в голямата си част не са изобщо либийци. Но сега вече ще идват и либийци, заедно с останалите. Защото това е ничия земя, всеки ще се възползва от нея. Държавите членки носят до голяма степен отговорност за това. Не може да спрете този поток, защото, както казахте, има най-различни конфликти в Сирия, в Ирак, като изключим положението в Еритрея, Сомалия и така нататък. Политиката за развитие допринася до голяма степен за този проблем, заради присъщите в нея недоразумения. Така че нуждаем се от общи действия. Въпросът ми към вас е какво прави комисията? За да втълпи в главите на правителствата, че има необходимост от обща политика, общо начинание, а не само да действат страните, които са най-засегнати от проблема, по какъвто и да било начин. Благодаря, госпожа Спинели. Два коментара искам да направя. И вчера и днес беше казано многократно от госпожа Малстрам, госпожа комисаря, че Мара Нострум доведе до увеличаване на миграцията. И по този начин до увеличаване на миграцията по италианското крайбрежие. Това се посочва от правителството, но италиански е, съюзи и издружения също трябва да бъдат е, изслушани, като например е, съюзът на италианските експерти, които издават експертни заключения те също вземат отношение по Мара Ностром. Знаем, че има повече войни, повече кризи. Знаем колко катастрофална е ситуацията в Либия, която се превърна в едно отрицание на държава. И сега по тази работна група аз също искам да чуя за какви цели се използват средствата на Италия, защото правителството желая да бъде прекратена Мара Ностром. Аз искам комисията да окаже въздействие върху държавите членки да предприемат истински усилия и да покажат солидарност. Солидарност в момента не се проявява по отношение на интегрирането на беженците. Работната група говори за успех на цялата територия на Европейския съюз. Около хиляда лица са получили убежище, обаче всъщност бройката е около 5000. Е, госпожа Вържия, е, много от нещата вече бяха казани. Аз искам само да благодаря за прецизното представяне и за реализма, който се опитахте да покажете. Много цифри циркулират в публичното пространство, а аз е, съм разочарована, че не се проявява достатъчно загриженост, достатъчно предпазливост. Е, беше посочено какво става през 2011 година, трябва да се посочат примери. Всички знаят, че ситуацията изисква е, международно внимание, е, но до сега резултатите не са много впечатляващи. Около 3000 тунизийци за владяват Европа и днес голяма част са, са в тяхната страна. Ние трябва да имаме глобална визия на нещата, а вие казахте, че трябва да имаме една световна визия за международната миграция и Европейския съюз няма да се справи с миграционните потоци в световен мащаб. От 2010 година ние наблюдаваме забавене на между до народната миграция, на световната миграция, а днес предвид кризите потоците се увеличават. Мисля, че трябва да се поеме необходимата отговорност отговорност от страна на държавите членки, защото те са основните, които носят отговорност, а те си прехвърлят само топката предвид на дребните си национални интереси. Аз мисля, че на европейско равнище трябва да се справим с противоречията, които съществуват в повечето страни. Аз не вярвам много в сътрудничеството с съседните страни. Аз следя отблизо какво се става в Марокко и в Тунис и трябва да ви кажа, че съм много обезпокоена. Трябва да си спомним какво се случи в Танжар, в Марокко от последните дни, колко смъртни случаи имаше. Аз мисля, че тези, които нелегално прехвърлят хора, се адаптират към условията. Те не са в нелегалност и се адаптират непрекъснато е, към новите условия. Е, решението, решението преминава през отварянето на нови легални пътища и това трябва да съответства на европейските интереси. Трябва дума за демографически интерес, за економически интерес и трябва да видим кои длъжности се заемат в Европейския съюз от незаконни работници. Госпожа Кимичи. Благодаря. Аз не исках да вземам думата, но все пак искам да споделя някои аспекти и да задам един въпрос във връзка с миграцията. Това се отнася най-вече до моя регион Сицилия. Там продължават да акустират кораби и също така се изпомнете за годишнината от катастрофата на Лампедуза. Там а, много деца намериха смъртта си и продължават да умират деца. Аз искам да а, спомена основно а, малолетните лица. Сред мигрантите има много такива, които са и без предружител, които са загубили своите родители, например при корабокрушения директно пред бреговете Сицилия. Сега трябва да ги приема и Много доброволци участват в тази дейност, освен на административните органи. Много приемни семейства. Това е наистина много трагичен аспект. Много неща се казаха за миграцията, но аз искам да насоча вниманието ви към настойничеството спрямо тези деца не само в Италия има такива деца. Искам да попитам какво планирате тук и какво могат да предприемат всички държави членки, за да могат да се спазват правата на малолетните. Госпожа Холмар. Госпожо председател, благодаря. Радвам се много, че генералният директор е сред нас и аз е, в случая имам два или три въпроса. Изцяло споделям схващането, че броят на бежанците се е увеличил предвид е, катастрофалните обстоятелства в много точки близост до Европа и в е, по-отдалечени региони от Европа. Ние говорим много за южноевропейските държави, които са особено засегнати от мигрантските вълни. Аз обаче продължавам по... да получавам повече е, писма от държави членки от втората редица, от втория пояс. Е, там също броят на бежанците се увеличава и аз е, виждам как се разгаря дискусията между държавите членки, Едните обвиняват другите и обратно. Това обаче, за съжаление, не е решение на проблема. Каква възможност съществува? Има ли някакъв подход държавите членки, които са особено засегнати, да работят по-координирано, да бъдат по-сплотени и да престанат да се опрекват взаимно, да влязат в един по-конструктивен диалог и да започнат по-конкретни форми на сътрудничество, така че да бъдат изпълнени всички задължения, проистичащи от регламентите и директивите за обежище? равнище. След това, вие говорихте за борбата срещу лицата, които нелегално прекарват е, мигранти. Е, това са хора, които печелят милиарди и които безкруполно извършват тази дейност без да се съобразяват с загубата на човешки живот и с тежките травми. Понякога те използват бежанците за робски труд и е, за използването им в е, сферите на организираната престъпност. Въпросът ми е следния. Има ли конкретни е, мерки за борба срещу тези хора, срещу новите форми на сътрудничество между държавите членки за борба с трафика на хора, защото аз мисля, че недостатъчна координация между държавите членки и институциите до голяма степен се отразява благоприятно върху трафика на хора. И последният ми въпрос. Аз не съм получила отговор до сега на този въпрос. Имам отговор а, на Фронтекс, който ме порози с своята сухота. Колкото повече а, действаме, толкова повече а, канали за нелегален трафик на хора ще се изграждат. А, аз мисля, че а, въпросът тук е как а, можем да решим тази дилема всъщност законната миграция няма да промени нищо в намеренията на трафикантите на хора. Е, цифрите е, за трафика на хора е, до сега тези, тези статистики не са променени и Всъщност това означава, че борбата срещу трафика на хора трябва да се а, засили. Така че в случая очаквам отговор на моите въпроси. Узнал да, дали сте... Приключвам се записванията за списъка за изказвания. Италианското председателство господин Коломбо поиска да представя позицията си. Ще го помоля да бъде наистина кратък, за да може да изслушаме и отговорите на господин Риотеем и да вървим по програма. Господин Коломбо. Благодаря, госпожо председател. Аз съм от постоянното представителство на Италия в Брюксел и съм координатор за правосъдие и вътрешни работи. С голямо внимание ние изслушахме изказването на генералния директор Руйчек и на господин Ариас преди това, също така и изказванията на членовете на парламента проявяваме наистина голям интерес и те, разбира се, проявяват голям интерес към тези деликатни въпроси. Италианското председателство, ние сме в двойна роля в момента като страна, като засегната страна и като председателстваща страна. Това ще бъде като тема една, един от нашите приоритети. Поддържаме тесни връзки с комисията, за да можем да се справим с проблемите, които често се цитират днес, предвид е, е, това привидно противоречие, което тук е, се изтъква. Има предвид този конфликт между различните интереси. А сега всъщност става дума за това с другите държави членки да се намери нов подход, Три основни стълба се предвиждат при мерките, мерки, съвместни мерки с трети страни, с органите за гранична охрана, приемане на мигранти и най-вече търсещи обежище. Ние работим съвместно с Frontex, за да подготвим нови по-масштабни операции. Директорът Ариас посочи, че не става дума за европейска мара Нострум. Ние нямаме нито средствата за това, нито политическата воля. Мара Нострум беше хуманитарна операция която беше приета за да се отговори на неотложните нужди които възникнаха през миналата година. Тази година те се разрастват още повече. А сега имаме и контрапродуктивен ефект от Мара Нострум. За съжаление, трябва да го установим, въпреки че не можем да посочим точни цифри. Тук е, действат и други фактори е, в посока, че тази година имаме още повече бежанци, най-вече от Ливия. Това контрапродуктивно действие на Марен Острум обаче не бива да се изключва във всички случаи, поради което председателството желае да излезе извън рамките на управлението на неотложните ситуации и да се погрижи за по-дългосрочни операции, за по-дългосрочни мерки, на които да се отговори на необходимостите. Това беше посочено от директора и от генералния директор. Става дума за Централното Средиземноморие, но и други райони в бъдеще могат да бъдат засегнати. Аз не искам да повтарям това, което каза генералният директор, когато говореше за борбата с трафика на хора. Това е много важна операция и връзките с трети страни трябва да получат по-добри измерения. Непридружаваните малолетни лица, тази проблематика също е важна за нашето председателство. Съгласни сме с фактите, които бяха изнесени днес и мога само да ви уверя, че италианското председателство ще направи всичко по силите си в тази насока. По един въпрос – който беше поставен, Италия не внася искане за средства за себе си. Ние искаме увеличаване на средствата на Frontex. Чухме за новите планове, които бяха представени днес от директора, всъщност от двамата директори и а, е, тези планове сега ще бъдат конкретизирани, поради което ние молим за увеличаване на средствата за агенцията Frontex. Надяваме се, че парламентът ще подкрепи и този стремеж. Господин Конро, господ... господин Рюйте. Благодаря. Аз по принцип доста дълго обичам да отговарям, но ще се опитам да бъда кратък. Ако мога да ви кажа следното. Държавите членки все повече разбират, че в тази област ни е необходимо европейско сътрудничество. Трябва да продължим да упражняваме натиск върху държавите членки, да изразходваме разумно средствата, които са налични. Но мисля, че се вижда и от министрите, и това го казвам на госпожа Холмайер, те все пове ви виждат, че не бива да има разделяне на север и юг в Европейския съюз. Всички разбират, че трябва да работят заедно и да поемат, една, и да поемат общо европейска отговорност. Сега тук е, трябва да се справим с конкретен проблем. Имаме нужда от краткосрочни решения, но вие като Европейския парламент трябва да кажете на нас, на е, комисията, а, трябва да ни дадете предложения и трябва да помислим за дългосрочната политика. Краткосрочни решения са ни необходими, но дългосрочната перспектива също ние като комисия за нея ние сме отговорни. Госпожо Уикстрам, вие говорихте за ЮБАМ, за мисията за гранична подкрепа в Либия. За съжаление, ЮБАМ не функционира добре. Не, изобщо не функционира в момента, поради лошата ситуация на сигурност в Либия. Аз съм говорил с колеги от външната служба. Говорили сме по въпросите за това как може да продължим да работим с либийските власти за опазване на границите. Сега, господи, госпожо Келър, до някъде отговорих на въпроса. Значи, трябва ни краткосрочен, средносрочен и дългосрочен подход, трябва да работим с страните на происход, с транзитните страни. Не може да се концентрираме само върху хуманитарната ситуация. Но през последните три месеци, месеци откакто вземам този пост, аз разбрах, че трябва да работим с третите страни. 45% от времето си използвам именно за това. Други служби също посвещават усилия на, на, на работата с трети страни. И това и така трябва да бъде. Сега, по отношение на легалната миграция, според мен, това трябва да, този въпрос трябва да зададете на следващия комисар. Прове, той ще назначи вероятно изследвания, ще е, обсъди пилотни проекти с държавите членки. Мисля, че и тук е, усещам нуждата от преосмислене на някои от въпросите, на някои от перспективите. Госпожо Гомеш, да, държавите и правителствени ръководители, е, те на тях трябва да им се каже жат някои неща. Е, те до някъде наистина са виновни за бъркотията, но те все повече разбират, че трябва да работят заедно и, какво, и разбират какво трябва да направят. Госпожо Спинели, прави сте, когато казвате, че Мари Ностром е е провокирал повече миграция. Светът се промени. Това е факторът. В същото време, е, хората, които прекарват мигранти, експлуатират ситуацията безкруполно. И то е, експлуатират и Марен Остром като, като операция. Те екипират по-лошо, плавателните си съдове и броят на плавателните съдове също намаля. Това също допринася до влушаване на ситуацията, но и ситуацията извън Европейския съюз се влушава. Госпожо Вержа, съгласен съм с вас, когато казвате, Продължава на френски. Елемент, que, que le président futur е, господин Юнкер постави това в своя дневен ред, трябва повече да се направи във връзка с миграцията, също с незаконната миграция, да се разглеждат нещата в демографски контекст. В следващите години това може би ще бъде възможно. Аз не издавам никаква тайна когато а, прочетем насоките на а, за работа на президента, това ще бъде една от политиките на Европейския съюз. Figures on minus. Госпожа Кеничи. цифрите от Италия са еднозначни. Трябва да говорим за Италия. Това са цифри, които са относителни, не бива да им се доверяваме изцяло. 86 000 мигранти в края на август бяха в Италия. One of the elements where we uh, really have to uh, look in and see. От които 14 000 бяха малолетни. Госпожо Холмайер, до отчасти отговорих на вашия въпрос. Мисля, че наистина трябва да имаме един друг подход. Е, трябва да се борим срещу е, нелегалните нелегалната миграция, като се опитаме да разрушим мрежата от хора, които организират тази миграция. Това са банди, които действат в трети страни. Тук ще опитаме да ангажираме различни елементи, да ги развием и се надявам през следващите седмици да успеем да разработим един план за действие срещу тези банди. банди но и тук, е, тук държавите членки трябва да действат съвместно и по-активно. Госпожо председател, надявам се, че отговорих на повечето въпроси. Ако не, с удоволствие ще дойда още веднъж. Благодаря. Благодаря, че дойдохте в толкова кратък срок отново. Ние наистина сме съвсем малко закъснели с дневния ред. Това е чудесно. А сега преминаваме към следващата точка от дневния ред, което е общо разискване. Искам да помоля колегите, които искат да напуснат залата, да го сторят бързо, за да може да продължим и искам да поканя госта за, следващия, за следващото разискване да вземе мястото си на подиума. Well, <laughs> Still alive. Still alive. With lots of questions we had. Uh...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 Предстоят много интересни точки от програмата. If you, if you have to discuss issues, please do it outside. Ако имате нещо да обсъждате, моля извън залата. You can continue it on the corridors. Please, colleagues, take your seats. Разговорите може да бъдат продължени в кулуарите. Моля, заемете местата си. Okay, so we, we will have a joint debate on the situation of... И така предстои общо разискване на положението, свързано с основните прав в Европейския съюз. Имаме специален гост, представител на Европейската комисия госпожа Франсуас Любай, генерален директор на ГД Правосъдие. Има представител на Агенцията за основните права, господин Мортен Керум, директор на агенцията. Има представител на Съвета на Европа, господин Филип Оя, генерален директор на ГД Права на човека и върховенство на закона към Съвета на Европа. Така имаме изтъкнати гости. Добре дошли на заседанието на нашата комисия. Проявяваме голям интерес към вашите презентации. Вие сте тук, за да представите съответните доклади по темата. Ще ви помоля да бъдете кратки. Имате до 15 минути за изказване, за да остане време за въпроси и обсъждане след това да остане време и за вас самите да отговорите на въпросите. Така има три доклада, които са предоставени по електронен път. Има и доклади на хартиен носител в залата. Започваме с обсъждането. Първа е госпожа Франсуаз Любай. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Наистина има три доклада, защото има три органа с съответните правомощия, които си сътрудничат помежду си ефикасно от известно време вече. Що се отнася до хартата за основните права, два са основните елементи, на които искам да обърна внимание в самото начало. Да не забравяме, че тази харта е, е задължителна от скоро, от декември 2009 година. Сега сме 2014. Предишната комисия бе първата, която като се закле при встъпане в длъжност, се закле да спазва не само европейското законодателство, но и правата, визирани в хартата. За първи път хартата се превръща в един вид компас, който насочва инициативите и политиките на комисията доклада, който представяме днес, е достъпен на всички езици в електронен вид. Той представя обзор на положението в Европейския съюз, както по отношение на законодателните инициативи, така и по отношение на прилагането в държавите членки. Трябва да ви напомня още веднъж, че хартата важи за държавите членки, когато прилагат европейското законодателство. Тя е важен фактор, който понякога създава известно объркване и несигурност. Но това е нещо, за което не трябва да се забравя. Докладът е съставен на базата на данни, събрани от комисията, но и на данни, на базата на данни събрани от Агенцията за основните права. Тоест, с други думи, ние отчитаме и доклада от Агенцията. В доклада са взети предвид и хилядите писма, които получаваме от граждани, които смятат, че основните им права са застрашени. В този четвърти поред доклад обръщаме специално внимание на ситуациите, в които се предлага хартата в държавите членки. Както ще забележите, интересното е, че все повече и повече националните съдилища стават съдилища, които предлагат европейското законодателство, и съответно те все повече и повече задават преюдициални запитвания към Европейския съд. 43 са през 2011 и 114 през 2014. 2013, извинявайте, което е една интересна тенденция. Имаме също и 4000 писма от граждани Втория важен момент в доклада каса ролята на Съда на Европейския съюз по отношение на прилагането на картата. Ще спомена само едно решение за директивата за съхранение на данни, където съдът категорично утвърждава необходимостта европейското законодателство да спазва хартата. Това е много важен момент, защото директивата за съхранение на данните е прията през 2006 година, когато хартата не бе задължителна. когато комисията въведе и когато комисията не беше въвела система да се следи дали нормативните актове отговарят на изискванията за основните права. Вече има такава система, тя се предлага от комисията. Според нас тя трябва да се прилага и другите институции. Вие много добре знаете, че предложенията на комисията се променят чрез междуинституционални преговори, което е съвсем нормално. Така че апарата за оценка на въздействието работи с пълна сила в момента. Комисията, както знаете, положи сериозни усилия да затвърди процесионалните права по наказателни дела. През 2013 година с удоволство отбелязваме приемането на директивата за пострадалите лица, както и приемането на директивата за достъпа до юридическа помощ, което бе много важно за укрепването на професионалните права, а следователно и на основните права на заподозрените в целия Европейски съюз. През 2013 приехме и предложение за презумпцията за невиновност, което е много важно и се обсъжда в момента. Приехме и предложение, касаещо правата на детето, на децата, които са заподозрени. Децата са уязвими лица и те трябва да са ще се ползват с по-големи процесуални права, когато са заподозрени и са задържани. Това са примери за нормативни актове. Освен актовете, които приема Генерална дирекция правосъдие, има и други актове, като съвместната европейска система за обежище. И там сме подсилили правото на достоинство и забраната на нехуманното отношение спрямо търсещите обежище. Що се отнася до законодателните инициативи, Има доста голям списък от тях. Искам да ви запозная с инициативите за защита на данните. Не може да не споменем там за темата, тъй като тя касае основно право. Комисията работи по предложение за това основно право от 2-3 години. Такът дискусии в момента с пълната подкрепа на парламента. Ако искаме да постигнем напредък спрямо основните права, има нещо абсолютно задължително. Приемане на реформата за защита на данните. И така обсъждат се много важни нормативни актове, е много важно измерението прилагане на нормативните актове. Тук визирам австрийския случай, е, където комисията атакува в кавички Австрия. за да бъде гарантирана независимостта на органа за защита на данните в Австрия. Следим и положението в Унгария, където комисията е сезирала съда за нарушение на принципа за недискриминация. Намаляването на пенсионната възраст за работещите в съдебната система. И по делото съда се произнесе в наша полза. Та, от тази гледна точка мисля, че имаме доста добри постижения до момента. При все това смятам, че има много теми в областта на основните права, по които трябва да продължим да работим, за да направим така, че основните права и хартата да станат, да се превърнат в реалност за европейските граждани. оставим на страна законодателството и неговото предлагане, много важно е гражданите да могат да усетят ползата от него. Има области, в които трябва да продължим усилията. Да речем борбата с ксенофобията и расизма, тук трябва да действаме редом с съвета на Европа и Агенцията за основните права, или пък речта на омразата, антисемитическите изказвания. Това е битка, която трябва да продължим да водим. Трябва да се подготвим да приложим на практика мерки, които могат да ни помогнат да решим този тежък проблем – Също и хомофобските изказвания и в тази сфера трябва да продължим да работим, за да превърнем думите в дела. Хората с подобна ориентация са изложени на повече дискриминация от останалите, на повече атаки. Ще спра до тук. Заключението е, че е постигнат сериозен напредък до момента. На лице са съответните механизми. Комисията е предприемала мерки, когато има нарушение на основни права. Разбира се, с оглед на економическата конъюнктура в момента има нарушение на основни права, има някои събития, които трябва да бъдат предотвратяване. Картата продължава да е основен репер не само за законодателството, но и за действията на комисията на държавите членки. За да превърнем всичко това в реалност за гражданите, следващата комисия ще се слушва в парламента, както обеща Жан-Клод Юркен. Благодаря. Давам думата на директора на Агенцията за основните права, господин Кеаво. Благодаря. Нека най-напред ви поздравя за избора ви за Европейски парламент като депутати. Е, поздравления за председателя и заместник председателя. Ние винаги сме имали добро сътрудничество с вашата комисия и се надяваме това да остане така. Както знае, човешките права винаги са били ценност за нас, винаги много сме се застъпвали за тях. провеждаме допитвания чрез Евробарометър. Бар, Европейците имат огромни очаквания в този смисъл към европейските институции. Затова с удоволствие днес представям годишния доклад за това какво се е случило през 2014 година, какво е направила Агенцията за човешките права. За мен е голямо чест да бъда сред моите колеги Франсуаз и Боя. С тях си сътрудничим много добре. Е, това е много важно, защото, това е, защото по принцип сътрудничеството между институциите е важно. Е, то озря през последните години. Преди да започна с същинската презентация, нека кажа няколко думи за самата агенция. Знае, че има някои нови колеги и за това е хубаво да опиша а, накратко нашата дейност. Ние имаме консултативна роля за институциите. Какво означава това? Ние отправяме запитване към европейските граждани а, до каква степен техните човешки права са били уважени, се уважават в ежедневието им. 40 е, 000 жени сме запитали в индивидуални а, интервюта, например, по отношение на това а, дали те са били подложени на някакъв тормоз в семейството или а, в службата, а, в подобни теми, като дискриминация и така нататък, правим подобни интервюта. Ние искаме да дадем информация и на вас по този начин, какво е положението. А, с човешките права, за да може вие да знаете как, как, на къде да насочите законите и вашата законотворческа дейност. По отношение на на правните анализи на законодателството. Ние се съсредоточаваме върху определени точки, върху определени проблеми и съветваме институциите. Например, решихме да инкорпорираме в нашата дейност програмите, предложени в доклада от Глот Морае, защото те са много свързани с опазването на човешките права. Ние сме ви дали списък от становища, становища, с различни документи. Е, това са все материали, които могат да са на ваше разположение. Е, всяка година нашата агенция според регламента изготвя доклад, е, който прави преглед на, на предизвикателствата, на достиженията по отношение на човешките права в Европейския съюз и в държавите членки. В нашия доклад ние признаваме, че Европейския съюз е създал много уникална но пространство на свобода и правосъдие и сигурност. Тази рамка е много сигурна. Въпреки това обаче някои от тези достижения са поставени под натиск, особено през последните години вземайки предвид въздействията на економическата криза. Особено вярата, доверието между хората, доверието между общностите и доверието в демократичните ни институции, то пострада. Мисля, че това е въпрос, който а, оцветява непрекъснато през последно време нашата работа, доверието, което трябва да си възвърнем в, от гражданите. Докладът е много подробен. Няма да минавам през него, но ще се спре на три неща, а именно защита на личните данни, дискриминацията и престъплението, свързано с насаждане на омраза. Защитата на данните, на личните данни. След това, което каза господин Сноудън, се оказва наистина много важно, че защитата на личните данни и правото на лично пространство е изключително важно и тази защита не е достатъчна, ако погледнем целият Европейски съюз. Ние приветстваме искането на Европейския парламент да се проучат възможностите, до каква степен различните програми за подслушване и следене могат да стигнат ние ще отговорим на това искане на Европейския парламент тази година. Но не става дума за големите програми за, следва, за следене, става дума и за събиране на всякакъв вид данни. Когато даваме данните си на здравна институция, на данъчна институция или други институции, в публичния и частния сектор винаги виждаме, че има възможност за злоупотреба. Е, цялата структура в Европейския съюз е много слаба за да защити ефективно личните данни. Има власти, има органи, които се занимават с е, защита на личните данни във всички държави членки, но техните компетенции са недостатъчни. Те трябва спешно да бъдат укрепени и трябва да бъде осигурена тяхната независимост. Искам да кажа, че <clears throat> тези, които запазват нашите данни и ги съхраняват, трябва да бъдат подотчетни. И тяхната подотчетност и необходимостта от отчетност трябва да бъде заострена. Контролът не е достатъчен тук. Сега на второ място, а именно областта на дискриминация и подстрекаване към омраза. Ще започна с един цитат, цитата от последното ни изследване, свързано с ЛГБТ общността. Направихме допитване от, сред 93 000 хора от общността, цитирам – има в моя живот толкова много дискриминация, тормоз и насилие, че а, просто свикнах с това ежедневие. То дискриминацията се оказва обстоятелство, в което човек живее, среда, в която тези хора понякога живеят. Ще ви дам една цифра от това изследване 26%, т.е. около една четвърт от ЛГБТ хората са били изложени на насилие през последните 5 години. Значи, че една четвърт от запитаните са преживели насилие. Това е много. И това отразява и заключенията на, от други изследвания, направени сред е, етнически мълцинства, евреи и рома. Всички тези представители на тези общности казват, че са преживели в един или друг момент насилие. Е, подобен вид мотивирано насилие не се свежда само до физическо насилие, а страх се насажда от омраза не само в отделния индивид, но и в цялата общност. Искам да ви дам пример от запитването сред еврейската общност, едно, е, първото по рода си изследване, направено миналата година. В това изследване видяхме, че една трета от запитаните ни казаха, че са мислили и правят планове да напуснат страната, в която живеят, защото не се чувстват защитени. Това ни е, кара да помислим за какво е нивото на страх сред тези общности. Една трета от ЛГБТ хората казват, че не искат да се оповестят като такива в, в, в, обществеността, т.е. е много високо ниво на страх. А, има инициатива, подкрепена от а, заключенията на съвета декември миналата година, а, инициатива за борба срещу ксенофобията. Агенцията ще работи с държавите членки за обмен на добрите практики в тази област, а именно борбата срещу ксенофобията. Ние организирахме работна група с представители от 20 държави членки. Първата среща ще се състои след няколко месеца под италианско председателство и се надяваме по тази, в тази област да отбележим напредък в работата си. И накрая въпросът за миграцията. Този въпрос е свързан с вашата дискусия днес. Подчертавам отново важността на измерението човешки права в работата по защита на правата на мигрантите. Работната група за Средиземноморието от от която нашата агенция е част, е една предприема много важни инициативи. Важни инициативи като Маре Остром. Надяваме се, а, инерцията, която сме набрали, подобренията, които сме набрали в рамките на Frontex, Frontex Plus, да продължи. Освен това, Искам да подчертая и други въпроси, а именно увеличаването на възможността за, защитен, за защитено влизане в Европейския съюз, особено на хора, които имат нужда от тази защита. И се обръщам към, държавата членки, към държавите членки. Те трябва да знаят, че всички от тези, които помагат на мигрантите, които ги спасяват, дават им подслони храна, няма да бъдат наказани. Това вече не... Това, тези дейности не са инкриминирани. И това се отнася до рибарите, например, които първи понякога се срещат а, с мигрантите сериозността на цялата ситуация е голяма. Нашата агенция и Италианското председателство ще организират конференция, за да осветлим цялата сложност на проблема, свързан с опазването на човешките права. Ще осветлим и въпросите за демографските промени, защото те също са фактор в тази област. Всички вие сте сърдечно поканени на конференцията, която ще се състои в, през ноември. В заключение, има един раздел в нашия доклад – така наречения раздел на фокусиране, фокусният раздел. Там се вижда много добре какъв е пейзажът по отношение, не в Европа а по отношение на човешките права. А препоръчвам ви да го прочетете. А ние установихме, че нашата агенция се развива в унисон с развитието на процесите в Европейския съюз. Ние прилагаме и консолидираме съществуващите инструменти, които са посветени на опазването на човешките права и се опитваме да завишим стандартите в тази област. Предлагаме да се създаде стратегическа рамка за човешките права. Имаме една стратегия насочена навън. Време е да създадем стратегия насочена навътре към Европейския съюз. А така политическият цикъл ще може да се затвори. Политически цикъл имам предвид между институциите, но също така и цикъл, който включва а, националните парламенти, националните комисии по човешките права и гражданското общество. Така може да се получи много по-широко влияние и много по-широк диалог при разискването на политиките, свързани с опазването на човешките права. Това беше от моя страна. А с удоволствие ще ви отговоря на въпросите. Благодаря. Гос... Господин Кер, а сега ще дам думата на господин Поя. La présidente, madame la présidente, euh, madame, mesdames et messieurs les parlementaires, permettez-moi Уважаеми дами и господа, първо желая да ви благодаря за това, че приехте представител на съвета на Европа, който да участва в днешната ви среща, среща посветена на основните права. Аз наистина мога да кажа, че проявявам много голяма благодарност за това, че бях поканен с, на изслушването с госпожа Франсуаз Деба, генерален директор и с други участници. Това според мен много добре подчертава факта, че вашата комисия цени съвета на Европа като истински партньор. Аз дори бих казал абсолютно необходим партньор при е, защитата на правата на човека в Европа преди да представя доклада на генералния секретар на съвета на Европа, господин Торбен Ягланд, аз искам съвсем кратко да а, разположа този доклад в един по-общ контекст. Трите срещи на върха на държавите ните ръководители е, от съвета на Европа на в Виена, в Страсбург и в Варшава през 2005 година подчертава, че мисията на съвета на Европа в новата европейска архитектура е да гарантира сигурността и стабилността на континента в демократично отношение. Това, което се нарича soft security. Тази мисия се основава на основните правни документи на съвета на Европа и експертният опит, който беше натрупан в хода на 60-те години на неговото съществуване. Трите основни области в работата на съвета на Европа са следните. Първо, разработка на правни актове, най-вече конвенции. Второ, да се извършва наблюдение, това, което се нарича мониторинг е, върху приложението на тези норми от държавите членки и трето дейността на целенасоченото сътрудничество, което се предлага на 47 държави членки. Взаимодействието между тези три сектора на дейност представлява истинската добавена стойност на съвета на Европа и е, това в перспективата на укрепване на това взаимодействие между тези три основни сектори на дейност – е, комитетът на министрите на съвета на Европа поиска от генералния директор да представи един доклад за ситуацията на демокрацията, правата на човека и е, правата на хората и правата в Европа. Това беше представено на съвета на министрите от съвета на Европа. Това беше на 6 май в Виена и е, вие ще установите, че този доклад не се ограничава до изброяване на е, предизвикателства и е, недостатъци, които проистичат от мониторинга. Той съдържа и е, препоръки какъв тип сътрудничество съветът на Европа може да представи на държавите членки, за да се справят с предизвикателствата и с преодоляването на пропуските. Е, много е важно да се посочи, че този доклад е, представлява една нова форма на мониторинг. Той се основава единствено върху е, констатациите от мониторинга, от механизма на съвета на Европа и работата на консултативните му органи. Първо трябва да посоча наблюдението върху актовете на съвета на Европа и изпълнението им, също така социалните права, прилагането на социалната харта на Европа, борба срещу расизма и нетолерантността, също така консултативен комитет за защита на лицата от националните малцинства, комитетът за картата на езиците на младсинствата в Европа, борба с корупцията, борба с изпирането на пари, борба с тероризма, също така докладът от за е, трафика на хора. Също така са взети предвид е, и докладите на някои от нашите консултативни органи, които познавате добре, като Венецианската комисия или СЕПЕШ, е, което се занимава с ефективността на правосъдието. Разбира се, не трябва да забравяме и доклада на комисаря по правата на човека в съвета на Европа. Докладът не изброява предизвикателствата и проблемите за всяка страна. Точно обратното, той е структуриран по тематични категории и няма обвинения към а, отделни държави и членки. Не става дума в никакъв случай за това да се прибягва към нейминг и шейминг. Точно обратното трябва да се а, тласне напред един конструктивен диалог между държавите членки, за да се намерят средствата за справяне с а, м, установените предизвикателства и пропуски. Сред тези предизвикателства мога да кажа, че в повечето държави членки трябва да посочим прекалено пренаселване на затворите, също така дискриминация на младсинствата, също така корупцията, също така прилагане на насилие от органите на реда, дискриминация на ромите, недобро функциониране на съдебната система, липса на независимо правосъдие, на ефикасно правосъдие и също така прекалено също така много голяма продължителност на съдебните производства, липса на свобода на медиите и свобода на изразяване. Към този списък можем да прибавим и други големи нарушения на основните права, като например имунитет срещу наказателно преследване, което води до безнаказаност, расизъм, нови форми на дискриминация, по-специално срещу лица ЛЖБТ. Е, и се установява, госпожо председател, че повечето от е, очертаните области са изключително важни и за работата на вашата комисия. Какви са обаче е, последиците, които проистичат от този доклад? Аз искам да посоча, че 47-те държави членки приеха този доклад положително, изразиха положително отношение, окоръжаващо отношение по отношение на оперативните мерки, които трябва да проистъкат от него. Генералният секретар ще представи конкретни предложения във връзка с препоръките, които са включени в този доклад. И както току-що казах, този доклад е на тематичен принцип изготвен и това дава възможност да се очертаят поне три големи предизвикателства за всяка от държавите членки. Тези предизвикателства представляват повече или по-малко на конфиден... предмет на конфиденциален диалог и е, с това са свързани и препоръките, изразявани в двустранните контакти, които генералният секретар поддържа с всяка от държавите членки. И всъщност тези предизвикателства ще бъдат повод за бъдещи мерки, които ще бъдат изпълнени заедно с държавите членки, за да може да получим един истински план за действие за отстраняване на пропуските. И изготвянето на този доклад даде възможност на на съвета на Европа да хвърли критичен поглед е, върху държавите членки и е, също така е, върху техния капацитет да прилагат и да спазват правата на човека. От друга страна, функционирането на нашите органи за мониторинг и целенасочено сътрудничество. Първо, искам да посоча, че някои от основните норми на съвета на Европа не са предмет на постоянно наблюдение, тъй като няма специфичен механизъм за тази цел. Аз имам предвид най-вече нарушаването на свободата на изразяване или свободата на медиите. Със сигурност Европейския съд за правата на човека се произнася, по, се произнася много пъти по тези случаи, но това става експост след извършване на съответното нарушение. Нямаме превенция в случая случая и тук ще трябва да си помислим за механизъм, който би могъл да се прилага бързо е, съобразно конкретната ситуация. Аз е, искам да посоча същото във връзка с е, трансграничната престъпност и тероризма. След това ще трябва механизмите, които съществуват, да се прилагат по-бързо и по-ефикасно в неотложни ситуации, като се дава възможност за действие на място. Например, за Комитета за предпазване от изтезания. Той може да действа на място, когато ставаше дума, например, за събитията на площад Майдан. Е, също early warning, това е друг механизъм, който трябва да бъде разработен, за да се е, изостри вниманието на министрите и генералния секретар е, по отношение на нарушаване на правата на човека. Ние работим сега за изграждане на система за противодействие срещу посегателство върху свободата на медиите и журналистите. Четвърто, механизмът за наблюдение определение, който да дава възможност да се действа в зони на нерешени конфликти. Това са така наречените замразени конфликти. Става дума за Приднестровието, Осетия, Абхазия – и други е, страни от този регион. И е, този доклад, е, искам да посоча накрая, съдържа нови изисквания от нормативен характер, разработка на нови технологии в различни области, например да се развива повече информационното общество, което изисква прилагане на тези нови норми. И също така Искам да посоча, че този доклад дава възможност да се планира и да се изпълни по по-стратегически начин целият набор от дейности, които са предвидени за изпълнение на място с участие на държавите членки. И накрая, госпожо председател, уважаеми членове на парламента, позволете ми да направя някои по-общи наблюдения и констатации. Аз мисля, че още повече е, трябва да действате е, още повече в насоките, които очертах и да се ползвате в по-голяма степен от препоръките, направени от органа на мониторинг. Е, генералният секретар каза, че трябва да се действа най-вече във връзка с срещата на пети, резултатите на вашата, от среща на вашата комисия от 5 ноември миналата година. Става дума за поставяне на обективни цели, с които да се избегнат недостатъците и да се справим с предизвикателствата. Разбира се, това са предизвикателства както към съвета на Европа, така и към страните членки на Европейския съюз. Миналия май май министърът на съвет, на, съветът на министрите по външните работи на Европейския съюз е, посочи като стратегическо сътрудничеството с съвета на Европа и е, министрите казаха, че следва да консолидират е, своите дейности, за да могат да допринесат за работата на съвета на Европа и за избягване на дублиране в нашата дейност, това, което установяваме и в меморандума за разбирателство, който беше прият през 2007 година между Съвета на Европа и Европейския съюз. Е, ние е, можем да подчертаем, че наистина това беше добра стъпка. Аз искам да посоча и сътрудничеството с Венецианската е, комисия, когато ставаше дума за Rule of Law Framework. Това беше прието от Европейската комисия, също и комисията заедно с ЕПЕШ, Аз искам да посоча тук код в части Scoreboard и чудесното сътрудничество във връзка с начините за присъединяване на Европейския съюз към нашия орган за мониторинг на корупцията. Ние очакваме също с нетърпение становището на Европейския съд за присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция по правата на човека. Това решение още повече по институционен начин ще укрепи сътрудничеството между Европейския съюз и съвета на Европа и ние разчитаме на съд трудничеството и подкрепата на Европейския парламент и в частност на вашата комисия. Благодаря, госпожо председател. Индекс. Uh, благодаря. Вашата презентация беше много подробна. Много благодаря за нея. Колеги, имаме много колеги, които искат да се изкажат. Ще прочета имената на колегите, които искат да се изкажат и с което с което приключвам списъка. So, Uh, uh floor... Най-напред ще дам думата на координаторите. Госпожа Холмайер, господин Бекер. Then Zipa, And then to the members, and I will like... След това на депутатите. Ще ви помоля да се ограничите в две минути, две-две и половина минути, за да може да чуем и отговорите. Mr. Chrysogonos, Mrs. Gomez, Mrs. Stevens, Mr. Shogor, Mrs. Post, Mr. Chaki, Mr. Uh, Lenars, uh, Mr. Jurek, Madame Ceballos and Madame Vergia. Did you hear your names? Then the... Колегите и госпожа Кенга и госпожа Метиера. С това списъкът е приключен. Господин Пекъп. Го Пекър. Госпожо председател, благодаря на тримата представители на основните институции, които се занимават с човешките права в Европа. Имам два въпроса. Значи, ясно е, <clears throat> че значението на институцията Харта на основните права не, е, не се възприема, не се, за нея не се знае почти нищо от гражданите в Европа. Хората не знаят, че става тук дума за една правно обвързваща институция която се занимава с човешките права и смятам, че това е фатална грешка. Гражданите просто не познават този орган. Тоест, тук имаме нужда от комуникация, по-добра комуникация. Моля ви за отговор на въпроса, какво смятате да направите за това да подобрите комуникацията. На следващо място имаме увеличение и то драстично увеличение на престъпления, свързана с насаждане на омраза, подстрекаване към омраза. Е, това го доказват и вашите доклади. Става дума тук за е, речи и действия, е, за публикации в интернет, е, за произведения на изкуството, насочени срещу исляма, срещу юдеизма. Така че въпросът ми е, кога ще има европейска инициатива, за която да инкриминира такива действия. Това е един общ комплекс, който трябва да бъде подплатен за съответно знание и действие. Аз зная в Австрия, има инициатива на правителството за национална забрана за подстрекаване към омраза. Но аз мисля тук като европеец и се застъпвам за това да има една европейска инициатива за инкриминиране на тези деяния. Госпожа Зипер. Благодаря. Господин Бекер, вие казвате, че много граждани не знаят как се опазват човешките права, а искам да кажа, че понякога и някои политици не знаят или пък не приемат съществуването на тези институции. Ако се огледаме в Европейския съюз, може да кажем и всичко е чудесно. Чудесно е поне в сравнение с много други части на света. Обаче виждаме, както сочат и докладите, виждаме, че човешките права, че е, върховенството на закона понякога са потъпквани. Има дискриминация не само на някои е, общности, но виждаме, че има насилие в ежедневието на много хора. Вие засегнахте групата на мигрантите, на ромите, на ЛГБТ хората. Тоест хора, които понякога са бедни, които са социално изключени и имат и преживяват дискриминация при достъпа до образование. Така че не може да се облегнем спокойно назад и да кажем, че всичко е наред в нашите държави. На второ място. Много колеги говориха за защита на личните данни. Засегнахте развитието на информационното общество, нови цифрови услуги, но ние имаме нужда тук и от нови правила. Именно, и именно тези нови правила се бавят. Европейският съвет все още не е взел позиция към пакета за опазване на личните данни в Европа. След скандала с НСА, виждаме в областта на цифровите услуги, че има много нови технологии, които навлизат. Е, има много, много нови програми, например интелигентни домашни уреди, изчисления в облак и така нататък. Всичко това е чудесно, но не може това развитие да продължава без европейска нормативна база за защита на личните данни. А ние сме много горди с опазване на, на личното про пространство на човешките права. Така че, ако нямаме правила ясни правила в тази област, няма да успеем да опосредстваме технологическия напредък. Госпожа Викстря, благодаря за интересните презентации, благодаря за документите и информациите, които ни изпратихте. Искам да се спра на ситуацията в Унгария. Получаваме доклади, които будят загриженост. Това е последният доклад на репортери без граници. Имам, знаем и декларацията на господин Орбан, който иска да прекрати либералната демокрация в Унгария. Това е негов цитат. Тоест, има одит от страна на унгарските власти, от, върху един консорци, който получава грантове от Норвегия. Има обвинение срещу тази организация, а през юни новата, новия закон за облагане на медиите може да представлява заплаха срещу медийната свобода и независимост. Вече тези е, тези принципи бяха подкопани през 2010 година със закони в Унгария. Искам да ви помоля, вас тримата, да ми кажете какво мислите за ситуацията в Унгария, как оценявате е, тези доклади, тези съобщения и сигнали, които идват от държава членка на Европейския съюз. И особено въпрос към госпожа Любай. Когато Става дума за, нов, за върховенството на закона. Комисарят каза, че такъв механизъм оперира и може да бъде приложен. Обаче комисията смята ли да задейства процедурата по член 7? При положение, че медиите в Унгария са под натиски заплашени и това може да представлява а, нарушение на европейското законодателство. А зная, че е трудно да ми дадете отговор, но моля, опитайте се да ми дадете ясен отговор, защото става дума за, европейска, за държава членка на Европейския съюз. Господин Лопес. Благодаря, госпожо председател. Аз мисля, че едно от най-важните измерения на Европейския, съю... Европейския парламент е да застане именно зад каузата на човешките права. Всяка презентация бях, беше много интересна. Паз, първият ми въпрос е. Човешките права достатъчно добре за защитени ли са в ситуацията на економическата криза. Когато става дума за отделните анализи, аз бих искал да получа повече подробности върху, за следните неща върху следните точки. Миграцията. Винаги тук става дума за експлоатация и трафик на хора. Особено когато говорим за миграция на жени, говорим и за сексуална експлоатация. Какво е становището на Агенцията за основните права? как вие виждате сексуалната експлоатация на жени в Европейския съюз? И дали сексуалната експлоатация е особено висока в някои държави членки? На второ място, религиозният плурализъм. А дали той се увеличава или намалява? Имаме ли, трябва ли да сме загрижени от продължаващата смесица и, и сливане между, между държавност и религи, религия, държавна и църковна власт в някои държави членки. Освен това, езиковият плурализъм и плурализма на идентичността. В някои региони има проблеми в тези области. Е, а това, те са свързани с човешките права, трябва ли да сме загрижени, че върховенството на закона, човешките права и демокрацията могат да бъдат накърнени? накърнени от процеси на, на придвижване към независимост и желание на независимост, в някои региони, на региони от държавата, независимост от държавата. Економиите, тези политиката на економии, произведоха много проблеми. Ето, например, в Италия регионът Ботореале до Неапол – Ситуацията там е ужасяваща. Говоря за затворите. Там има мъчения. Е, имаше сигнали поне замечения и за много лошо отношение към затворниците. Госпожа Интвелд, извинявам се, че няма да мога да остана до края на заседанието, но искам да благодаря за презентациите. Имам обаче чувството, че не говорим за, същата, за една и съща планета, когато слушах тези, когато слушах описанието на колегите за човешките права. А, комисията каза, че всичко е чудесно, всичко е под контрол. А, а описанието на колегите беше съвсем противоречащо на изявлението на комисията. Чудя се дали отношението на Европейската комисия е правилно. Аз съм доста разочарована. За хората в Европа човешките права трябва да са осезаеми, и комисията би трябвало да защитава човешките права, но чуйте, е, чуйте примерите, за които говореха двамата колеги. комисията нека чуе тези примери. А, а какво прави комисията? Комисията просто не се намесва в, в, в, в държавите членки, когато са нарушени човешки права. Ето, колегата, колежката, колежката засегна ситуацията в Унгария. Господин Орбан каза, не ни трябват мигранти, имаме 10 милиона рома, роми, които вършат черната работа. Ситуацията с ЛГБТ е, общността също е драматична. Питам комисията, кога комисията ще започне да защитава личното пространство на гражданите. Господин Юнкер реши, че човешките права не трябва да са отделен ресор и трябва да са част от вътрешните работи. Това според мен не е правилно. Следващият оратор. Για την εφαρμογή του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων Είναι... Докладът на Комисията за изпълнение на картата на основните права е абсолютно нереалистичен. Тук се премълчава, че непрекъснато се нарушават правата на човека в южноевропейските страни поради политиката на економии, които тези държави трябва да изпълняват и която им беше наложена от е, тройката. Аз искам да посоча някои особени характеристики на тези нарушения, най-вече в Гърция. Имам предвид е, изпълнението на задължението от така наречените меморандуми. Именно срещу млади хора под 25 години, е, на които е намалено възнаграждението в противоречие с колективните трудови договори. Това всъщност е нарушение срещу техните права и член 21, където не трябва да се е, извършва дискриминация по възраст. Картата на основните права всъщност е, се подкопава с едно решение на комисията. Подобни неща се предвиждат за облегчаване на уволнението на тези хора. Това е, е нарушение срещу член 30 от е, Хартата на основните права. Също така Гърция беше осъдена, защото е, не се предлагат съответните гаранции по отношение на срока за предизвестие. до 50% имаме съкръщения е, на пенсиите и е, това засяга отделни групи хора особено силно. Това е в нарушение на член 34 от Хартата на основните права, този член предвижда правото на социални услуги. След това медицинско услужване. Тройката наложи редица мерки, като например самоучастие на болниците. Това също противоречи на члена от Хартата за основните права, който предвижда свободен достъп до медицинско обслужване. Виждате, че много граждани вече не могат да си позволят да купуват лекарство или да постъпат в болница. Това означава, че е, Ние сами си противоречим, когато е, се твърди, че Европейския съюз е, защитава основните права. Основните права непрекъснато се нарушават. Европейския съюз работи само за пазарите в тяхна полза и е, единствените правила, които се спазват, са тези за бюджетната дисциплина. Ако продължат е, да се налагат политики, които, е, които принуждават държавите членки да нарушават основните права, мога да кажа, че това е само въпрос на време. Подкрепям критиките от правени на Европейската комисия за това, че не само е плаха в своите действия, както каза колегата, а че проявява безотговорно отношение към нарушаването на основни права в европейските държави. Подкрепям казаното от колегата от Гърция. Виждал съм го със собствените си очи, така че искам комисията да възложи проучване за процента самоубийства. Не сред гангстерите, а сред обикновените граждани, заради кризата, заради мерките, които бяха приети от тройката в страните в нейния ресурс. Нарушава се първото от основните права на всички останали. Правото на жилищно настаняване, уязвимите лица, пенсионерите, учениците напускат училище, на пенсионерите им крадат пенсиите и така нататък. В доклада на съвета на Европа има една глава за очевидната връзка между корупцията и прането на пари с незачитането на правовата държава и основните права. В държави като моята и Гърция не казват, няма пари, трябва да следваме линията на тройката. Парите ги има. Парите са по офшорни сметки, в данъчни убежища. Много малко се върши. Доклада на съвета на Европа подчертава недостатъци на държавите членки и това, че не изпълняват поетите ангажименти за финансово разследване, конфискация на имущество, придобито от престъпна дейност. Съжалявам, но комисията трябва да действа по докладите, прияти парламента, особено този от Комисията по социални въпроси и заедост. Разбира се, това засяга всички социални услуги, но и съдебната система, полицейския апарат и борбата срещу организираната престъпност и тероризма? Колко европейски джихадисти са младежи, които се чувстват лишени от всяко бъдеще заради безработицата и така нататък? И на последно място подкрепям казаното от госпожа Викстрюм за положението в Унгария, особено след изказването на господин Орбан който се, казва, че той изгражда на нелиберална държава с всичките последици за ограничаване на дейността на, права, на Организацията за правата на човек и така нататък. Госпожа Стивенс. Госпожа Стивенс, госпожо председател, искам да благодаря на тримата докладчици за тези интересни данни, които изнесоха за защита на личните данни. Някои от нещата, които искам да кажа, бяха вече казани от колегите и няма да ги повтарям, но е абсолютен приоритет да Работим по тази проблематика в интерес на всички. Примерно лични данни за здравното състояние, за страхователни дружества, някои хора желаят информация за здравното състояние, но всъщност това изобщо не ги засяга, имам предвид тази информация. Например, когато става дума за застрахователите, например, искат данни за генетични отклонения и други подобни данни. А що се отнася до тежката престъпност, е важно да се разгледат проблемите в целия им обхват. Става дума за престъпления, свързани с омраза. Например, омраза към евреите. Аз съм чела изследвания в тази връзка. Има и изследвания за омраза към лица, които имат е, увреждания. Важно е да се преследват и такива данни и такива случаи. Лица с увреждания, с ограничения са много важна група, която обаче получава твърде малко внимание, не бива да бъде забравена. Има се предвид и факта, че хората с увреждания често имат проблеми в нашето общество, тъй като достъпът им е ограничен в сравнение с другите хора. Знам, че това не е сред приоритетите на Европа, също и в комисията да там също хората с увреждания също имат проблеми по отношение на възможностите за спорт, за култура. От години се чака да се случи нещо и кога ще се случи. Става дума не само за дискриминация на работното място, но и за дискриминация в сферата на спорта или други дейности от ежедневието. Например, преследването на дискриминация на лица с увреждания. Това не е нещо, което е, се радва на приоритет. Тези хора имат големи финансови проблеми. Те не могат да финансират своите нужди. Има доклади за това, но в Европейския център за равни възможности се работи само тогава, когато можем да бъдем сигурни, че дадено производство ще бъде спечелено. Това не е конкретно. Трябва да бъдем много по-настъпателни, а правителствата трябва да дават пример. Господин Шоган. Thank you. I have... Благодаря. Имам въпрос към господин Керон. Тъй като Агенцията за основните права събира информация и насърчава равни права в Европейския съюз. Малко ми е странно, че в годишния доклад не се казва нищо за положението на традиционните младсенства. Изпазването на член 2 от договора, как ще бъде спазен той, ако не са защитени правата на етническите младсинства. Как ще бъдат включени младсинствата в основните права, положението в Европа. Тук не говоря за младсинствата мигранти, а за традиционните младсинства. Как се пара 10% от е, населението? Господин Шокър, господин Пост. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на тримата оратори. Аз съм отправила критики. Визирам права, които са взаимно противоречащи се. Следствие на това, както виждаме и в парламента, десницата е, има, е, има дясно крило, което е абсолютно против този процес. Така че Европейския съюз трябва много да внимава с езика на расизма. В парламента имаме представители на крайната десница, включително и от Швеция. По време на предизборната кампания за Европейския парламент и по време на национални предизборни кампании те използват езика на омразата срещу ромите чрез големи обяви в шведското метро. Ако разгледате плана за интеграция, ще видите, че има език на омразата, насочен конкретно срещу ромите. Въпросът не опира само до жилищно настаняване на ромите и тем подобни. Трябва да се направи така, че мнозинството от ромите да не са на улицата. Подобна дискриминация е дълбоко вкоренена и е израз на дискриминация срещу ромите. Насилието срещу жени. Правото на аборт. Мисля, че всичко е тръгнало в абсолютно погрешна посока. Случващото се в Европа днес е голямо наличие на дискриминация по полови признак. И няма никакви мерки за борба с дискриминацията срещу жените. Ами, противоречащите права, свободата на изразяване, може да бъде ограничавано и то основателно в някои случаи. Какво ще дадем на бъдещото поколение? В училище трябва ли да слушат нацистски изказвания? В Швеция евреите твърдят, че никога не са били толкова оплашени. След 1945 година има и атаки срещу местата, където нощуват бездомните в Швеция. Проблемен е подхода на полицията спрямо ромите и много други проблеми. Yes. Mm-hmm. Excuse me, Madam Chairperson, thank you very much for the floor. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Аз работих за стратегията за европейска рамка за основните права и се надявам, че въпросът за младсенствата ще бъде решен съответно. Парламентът е призовавал неколкократно комисията чрез резолюции да следи положението с основните права в Европа и да създаде стандарт за защитата на, защита на националните младсинства, за да се избегне прилагането на двойни стандарти, които правят разграничение между държавите членки и страните кандидатки и по отношение на копенхагенските критерии. Когато говоря за традиционни младсинства, визирам 10% от населението е в Европа, което не, са, не е иммигранти, живяло е от, в Европа векове наред, допринася за европейските ценности, традиции и наследство. Зададох въпрос към, въпрос към комисията и агенцията. Какво планирате по този въпрос? Какво ще направите въпроса за традиционните национални младсенства? Какъв ще е механизма за мониторинг? Кога планирате да разработите цялостна система за защита на традиционните национални младсенства и регионалните езикови общности чрез един съществуващ мониторингов механизъм? Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратък. Правовата държава е много важна за гражданите, за общностите, а и за самите държави членки. Тя е важна за доверието в Европейския съюз в сферата на правосъдието. Ако не искаме от останалите да спазват закона трябва и ние самите да правим това. От докладите, изнесени сутринта, ми се струва, че в много области има проблем и трябва да предприемем съответните стъпки за решаването му. Агенцията за основните права предлага да се въведе стратегическа рамка за дейности в Европейския съюз. Питам се как точно ще бъде създадена тя, какво е вашето виждане. Ние ще работим въз основа на конкретен анализ за всяка отделна държава членка и препоръка. Как ще направим така, че да се спазват препоръките? Нуждаем ли се от нови инструменти? В допълнение към член 7, който вече бе визиран. Каква ще е ролята на Европейския парламент при подобни процедури и такава рамка? Преди няколко години няколко министри говориха за необходимостта основните права да бъдат заложени и в контекст на Европейския съюз. Какво е положението за момент? Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател тъй като имаме възможност да говорим с представителя на съвета на Европа, искам да изразя някои мисли. Всички ние сме членове на съвета на Европа и мога да посоча, че в съпителната част на доклада много добре е описана ситуацията в Украина с президента Янукович. Показват се границите на демокрацията, трудностите в съдебната система, което в крайна сметка доведе до революцията. Мисля, че тук се е, споменава много добре по какъв начин беше анексиран Крим от Русия. Обаче в доклада нищо не се посочва за състоянието на демокрацията в Русия. Всички ние, нашите държави, са членове на съвета на Европа. В съвета на Европа обаче членове и Русия. И ние не трябва да затваряме очи пред тази ситуация. Например, при президентските избори не е възможна нормална конкуренция в Русия. Също така научихме, че Борис Акунин, един а, значим представител на традициите е забравил Русия, защото той твърди, че не може да направи нищо в това общество. Говорим за Унгария, която има намерение да защитава християнската цивилизация и си затваря Учите пред много неща. Ние критикуваме Унгария, но не казваме нищо за Русия. Като членове на съвета на Европа, ние трябва да говорим за ситуацията, свързана с елементарните свободи в тази страна. Интересуваме се от Русия само в е, случаите, в които тя навлиза в съседна страна, но не искаме да видим реалността там. Скъпи колеги, ако знаете как изглежда ситуацията, в Съюза Мемориал. Това е съюз, който се застъпва за жертвите на комунизма в Русия. Мнозинството от руския народ е било обект на преследване. Националните младсинства, например, също са преследвани в Русия. И Просто никой не проявява интерес към а, състоянието на демокрацията в Русия и това може би ще отключи следващата катастрофа. Госпожа Себалос. Благодаря. Ние получихме много интересна информация. Ние лесно критикуваме трети страни за е, отношението им към човешките права, но когато става дума за нашите държави, много е трудно те да чуят посланието. Много е лесно да назовем други страни и да ги порицаваме, в е, Европейския съюз по принцип е, се приема, че всеки има добра работа. Това обаче не е така. Да, ситуацията в е, Украина е ужасна, но какво се случва в Испания? Там се приемат закони против демонстрациите и това е нарушаване на човешките права, на основните права. Когато пък мислим за правата на малцинствата, на бежанците, виждаме, че правата не са гарантирани. Въпрос към комисията. Има ли стратегия за човешките права? Мисля, че такава стратегия трябва да включи анализ на състоянието на човешките права страна по страна. Това би, било, да, би дало стимул на страните да подобрят ситуацията по опазването на човешките права. Смятам, че <clears throat> всяка държава членка има какво да направи в тази област. Има пространство за подобрение. Може би трябва да оставим, да отложим анализа на ситуацията на човешките права, докато имаме комисар, нов комисар, но това доста ще забави процеса. Колеги, ако не се ограничите до една са най-вече е, от политически характер, от пет години ние сме свидетели на усилията за присъединяване на Европейския съюз към Европейската конвенция. Остават още няколко седмици или месеци и също така трябва да се изчака решението на съда и нас мисля, че в крайна сметка ние трябва да се присъединим. Ние виждаме много добре, че има вътрешни проблеми в Европейския съюз и Европейския съюз като че ли вече не е на висотата на своите изисквания и е, Русия, Русия не е в нашата компетентност. Това е ние всъщност трябва да работим и в нашата комисия, и в подкомисията по правата на човека. Е, и сега, когато говорим за е, европейските ценности, тук е, не трябва да се забравя борбата с ислямофобията. Ние сме работили и в други сфери. Аз мисля, че както каза Сесилия Валстром, въпросът свързан с Унгария е символичен въпрос. Мисля, че работата, която се прави в съвета на Европа е полезна в тази сфера, е, защото тук до голяма степен се опират е, върху работата на Венецианската комисия. Господин Юнкер каза някои неща, които идват по-далеч от това, което твърди господин е, Розо. Председателката прекъсва оратора. Госпожо, още, още малко време. Това беше молба на госпожа Вержия. If you don't get answers, then I'm sorry. Ако не получим отговори, тогава трябва, трябва много да ме извините, но трябва да приключим в един часа. Би трябвало да си взема 14 секунди обратно. Значи, е, интересуваме плана за закриване на центъра на идентификация на, е, на личността. В този център има доста нарушения, както сочат сигнали. Вероятно, не е било ясно, на много политици не е ясно, че омраза се разпространява в държавите членки. Има много дискриминация. Например, регистрирането на лица, които, чието родители нелегално пребивават в дадена държава. Това е нарушаване на човешките права. Благодаря, госпожа Матейра. Госп... Колеги, коле... вие говорите, а не задавате въпроси, а после няма време за отговори. И така, задавам сега конкретен въпрос. Как може да е, реагираме в Европа по-рационално? Така че да не създаваме непрекъснато механизми, които да се препокриват. Как може да действаме конкретно? Например, по отношение на затворната система в Европа. Благодаря. Сега колегите имат думата. Е, е, Искам да благодаря за всички въпроси, които бяха отправени и е, наистина виждам загриженост по отношение на спазването на основните права. Искам да изясня, че никога не съм казвала, че всичко е перфектно при спазването на основните права и е, аз мисля, че в близко бъдеще няма да се справим изцяло с проблемите. На лице е криза и това се отразява също върху основните права. Не само в економическата сфера, това дава повод за антисемитизъм, за всички тези реакции, на които сме свидетели. Това е нещо, което е неизбежно в подобни ситуации. Така че аз изобщо не мисля, че всичко е перфектно в сферата на основните права. Искам да посоча, че е, комисията миналата година е, въведе система, е, която започна да действа по отношение на защитата на основните права. Също така преглед на законодателството и комисията се намеси при някои проблеми, свързани с Унгария. Разбира се, е, тук е, не може да се твърди, че комисията не е, е правила нищо, когато има проблеми с Унгария. Беше поканена Унгария пред Европейския съд, бяха изложени някои случаи пред него, например става дума за съдиите и тяхното възнаграждение, спазването на основните права, за това говорихме с Унгария и продължаваме да го правим. И това, което казахме във връзка с правовата държава и обяснението на механизмите, които трябва да се е, използват по време на криза, е, всъщност е, комисията е приела тези правила и със сигурност в това съобщение или това, което е посочено за състоянието на правовата държава, се отразяват мненията на държавите членки. Това е нещо фундаментално. Член 7 ние не прибягваме до него преди да из черпим всички възможности за диалог с държавите членки. Мога да ви гарантирам, че комисията а, е, винаги е преследвала проблемите и в сравнение с други институции прави много повече в а, е, тази област. Ние искаме Унгария да вземе мерки, е, мерки които бяха приети от е, съда, за да е, се решат проблемите. Имаше, разбира се, проблеми с Унгария, както казах, има и други проблеми. Ние проявяваме голяма бдителност по отношение на спазването на основните права в случаите, които бяха посочени и то с абсолютна сигурност. Позволете ми да кажа няколко думи за защита на данните. Това беше тема, която е, беше засегната в много от вашите въпроси. Не мога да бъда съгласна с госпожа Сипол, която каза, че първото нещо, което сме направили като Европейския съюз, е да приемем реформа на законодателството за защита на личните данни какво доверие може да има към нас също и е, навън, след като имаме е, трудности да изпълняваме това, което би трябвало да представлява основата е, в защитата на личните, на основните права и на личното пространство. Наистина това е една област, в която развитие е много бързо. Със сигурност ние трябва да имаме добра база, която да отразява актуалното техническо развитие и развитието на бъдеще, която да представлява една добра рамка за защитаване, за закрила на гражданите, защото всъщност цялото законодателство, всички мерки за защита на личните данни са в защита на гражданите. И първото нещо, което трябва да се направи и от съвета и от комисията да се постигне споразумение за тази реформа. Искам също да посоча и нещо, което беше казано от органа за защита на личните данни. Този орган трябва да има повече правомощия. Това беше посочено от Мортенкерум. Това беше направено по искане на комисията, защото ние е, всъщност е, сме много повече убедени, че трябва да се е, предвидят повече правомощия, повече ресурси и повече персонал за органа за защита на данните, за изпълнява функциите си. И ние мога да кажа на госпожа Инфелд, е, е, наистина правим необходимото. Що се отнася до въпроса на господин Бекер, е, вие казахте, но в действителност това, което наблюдаваме е, че гражданите не са много убедени в правата, които им гарантира хартата, сега те не ги познават много добре. Например, правата на потребителите тук има много голяма степен на непознаване от страна на гражданите. И със сигурност това е нещо, което ние би трябвало да преодолеем в нашата работа правна инициатива по отношение на антисемитизма и е, е, расизма. Имаме едно рамково решение. Е, през януари беше обсъдено. 1 декември тази година комисията ще има право да представи е, този проект пред държавите членки, които не спа... и да действа срещу тези държави, които не спазват е, това рамково решение. Е, става дума за това, че е изключително важно, е, че акцията трябва да бъде съвместна с всички органи, които са включени в панела, но също и с държавите членки, което означава, че борбата срещу дискриминацията и антисемитизма не трябва да бъде само в ръцете на институциите, които трябва да действат съгласно своите правомощия а именно да съблюдават хартата. Това трябва да стане задача на всички и това е една съвместна задача, която трябва да бъде изпълнявана и то много стриктно, защото, още веднъж ще повторя, кризата води не само до нарушаване на основните права, тя оказва натиск върху тях, а ние трябва да се противопоставим на това развитие. Uh, uh, Ще ви помоля да бъдете по-кратки, тъй като е, няма да може да имаме превод след това. Най-напред, госп, е, господин Керум, е, сега най-напред Европа е все още във водеща позиция в света. Ние имаме институции, които защитават човешките права, а също така имаме и законодателство в областта. Ето защо мога да кажа, че Европа е водеща в тази област. А просто Искам да подчертая това. Комисията прави много, Европа прави много за опазване на човешките права. Сега за хартата. Много неща могат да се направят повече. Всички, например, имате смартфони, може да имате едно приложение, което да ви даунлоудне хартата, и зная, че много хора използват тази харта, е, това приложение, студенти, например, и се информират за своите права. Това за комуникацията. Сега, за Унгария. Имаше доклад 2013 година за ситуацията в Унгария. Ние следим развитието на ситуацията в цяла Европа, особено когато има сигнали за нарушаване на човешките права. Това, което каза госпожа Викс, Викстрем, че ние не винаги се занимаваме с най-важните въпроси. Тук, се, тук въпросът опира, проблемът проблем, опира до мандата. Новия директор може би може да успее да действа в един по-широк мандат. Ние в нашия контекст обаче успяхме, надяв... успяхме според мен да постигнем очаквани от парламента напредък. Агенцията е изготвила доклада, доклади по отношение е, на а, хората с увреждания, но не сме работили по въпросите за подстрекаване към омраза. Има някои а, е, подобни доклади, изготвени от държави членки. И индикациите са, че подстрекаването към омраза е... е такива деяния са много разпространени. Наистина будят загриженост, така че това ще е тема, с която ще се занимаваме в бъдеще. Хубаво е обаче и парламента да се застъпи за една хоризонтална директива, това ще и е от полза за агенцията. За ромите. Връзката между дискриминация и бедност. Агенцията направи изследване, където бяха запитани представители на ромската общност и представители на общността, живеещи около ромската общност, именно с цел да се види до каква степен има дискриминация на ромите. Това беше много важна работа. Сега за националните мълцинства. Трябва да признаем, че агенцията, кои... че агенцията няма компетенции да взема решения по отношение на формулиране на политики за националните малцинства, това е прерогатив на държавите. Благодаря, господин Керам, господин Боя. Благодаря. Благодаря, госпожо председател, също и на всички членове на парламента, които поставиха въпроси. Някои uh, по-общи е, констатации искам да направя предвид е, нашите цели, целите на Съвета на Европа и Европейския съюз. Мога да кажа, че те са идентични. Да се е, спазва сигурност на континента, да се спазват изискванията на демокрацията и правилата държава. всъщност, средствата на Съвета на Европа са peer-to-peer pressure. Това е всъщност оказване на натиск. Ние сме една междуправителствена организация, поради което Докладът на генералния секретар е много важен, защото от една страна ние намираме пропуските в държавите членки на базата на задълженията, които те са поели, но не са ги изпълнили. Е, да, те са поели задължения, като са ратифицирали е, е, Конвенцията за правата на човека. Но мониторинг бодис, всъщност, ако не се спажат задълженията, тогава Съветът на Европа, заедно с комисията, предлага програма за сътрудничество, за да се види как могат да се избегнат тези пропуски и как да се справим с предизвикателствата е, господин Бекер, е, наистина е, това е проблем, който беше засегнат от много хора, проблемът за който питате. Става дума не само за европейско действие, когато става дума за думи на омраза, които се отправят и разбира се, има и редица решения на Европейския съд за правата на човека срещу подобни нарушения. Там се посочва, че тези хейт спич не се покриват от член 10 за свободата на изказванията. Също така, скоро ние установихме какво се състои с скандала Big Data в от французите. В съвета на Европа ние а, говорим за а, модернизация на конвенцията 108. Искаме да се модернизира тази конвенция за защита на личните данни, така че тя да бъде приспособена към новите реалности, като разбира се трябва да се спазва практиката на ЕСПЧ, датира от януари 1981 година. Това е приоритет, който правилно посочи госпожа Стивенс за Унгария. Редица от изказалите се изразиха загриженост. Поддържа се, както беше казано от генералния директор госпожа Бай, постоянен контакта с Унгария във връзка с медиите и съдебната система. Е, голямата опасност, която носи економическата криза, от една страна е свързана с спазването на е, законодателството в правата, за правата на човека, за основните права и социалните права, които са неразривно свързани с тях. И още нещо, е, още един пример беше посочен от гръцкия депутат е, за съжаление не си спомням името му, но той даде някои е, примери за социалните права и тяхното нарушение. Е, всъщност това показва до каква степен мерките за економии могат да поставят под въпрос социалните права. Затворите, това е един постоянен проблем, доста голям проблем, който е установен в нашите органи за мониторинг. В Италия ние работихме. Госпожа Матера постави конкретен въпрос е, е, във връзка с Рето Реджани. Е, това е нещо, което предстои да бъде изцяло изпълнено. Става дума за изтезания на бежанци, на лица, които искат обежище. Тук ще трябва да се подобрят европейските стандарти, когато става дума за административно задържане на мигрантите. Трябва да се знае кои са правилата, които трябва да се прилагат тук. Насилие срещу жени, дискриминация срещу жени. Тук искам да кажа за, нещо за конвенцията от Истанбул. Тя е конвенция, която е насочена срещу дискриминацията на жените. Има и орган, който се нарича Кревио и който трябва да следи за изпълнение на тази конвенция. Аз искам да посоча първите резултати от Гревио. Господин Чески зададе въпрос във връзка с националните малцинства. Единственият правен инструмент за защита на националните малцинства, заедно с консултативния комитет. Както казах, имаме инструмент за това и всъщност той е насочен към защита на националните малцинства. Господин Юбек това, което се казва за Украина в стъплението на доклада. Както казах, това е тематичен доклад. Той не разглежда ситуацията страна по страна. Ние признаваме насилието, обаче трябва да има конфиденциален тан диалог между генералния секретар и представители на отдалните страни за справяне с проблемите. Искам да кажа, че 47-те членки на съвета на Европа, включително и Русия, са обект на различен мониторинг, който се извършва от нашата организация. И иска, може би, да приключа с въпрос, свързан с лицата с увреждания. Това е много важен проблем в нашия доклад. Ние прикамваме държавите да приемат законодателство за намаляване на дискриминацията към тези хора. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички ви, благодаря на ораторите, на колегите. Среща бе интересна. Получихме много информация. Искам да благодаря и на преводачите, които работиха непрекъснато. Обявявам дата на следващото заседание 24-25 септември. Благодаря.